Uh, dear colleagues, we have a very good morning. Добър ден, уважаеми колеги. Днес много ни натоварен дневния ред, за това ви предлагам да започнем експедитивно. И така, както обикновено, има колеги, които са дошли на време и им благодаря за това. Започваме с приемането на дневния ред и искам да ви запозная с следните предложения за промени. Точки 7 и 8, съвместния дебат за сигурността ще се състоят ще ги проведем след точка 3 в 9.15. Точка 4 за изпълнението на споразуменията за реадмисия с особен акцент върху продължаващата дейност на съвместните комитети за реадмисия ще се състои в 11.15. Точка 5 за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, ще се разглежда в 10.15. Точка 10 за борбата срещу афрофобията ще се разглежда в 12 часа. Точка 11 за годишния доклад на дейността на Европейската комисия 2016 година ще трябва да се отложи. Така че, както виждате, има редица промени в дневния ред. Ако имате възражения, моля, съобщете за това, но ако няма възражения, то тогава се приема дневния ред с така предложените изменения. Що се отнася до езиковия режим, днес няма, за съжаление, да има превод от и на хрватски и ирландски. И също така искам да ви кажа за одобряването на препоръката на координаторите. Вие може да намерите документ за това във вашите документи за това заседание. Искам да ви напомня също така, че в 10 часа сутринта ще имаме електронно гласуване, така че моля подгответе своите електронни карти за целта. И така стигаме до точка трето дневния ред. Това е решението на съвета за влизане в сила на определени разпоредби на шенгенското законодателство, свързани с визовата информационна система в Република България и Румъния. Докладчик е господин Агустин Диастамера. Уважаеми колеги, докладчикът господин Диас Демера ще говори за решението на съвета и преките му последици за шенгенската система. И след като докладчика се изкаже, ще изслушаме докладчиците в сянка. Много се радвам, че господин Диастемер вече е тук. Заповядайте, имате думата по този въпрос. Заповядайте, господин Диастемер. Много благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Това е решение на съвета. Има за цел да даде на България и Румъния правомощия за пасивен достъп до визовата информационна система ВИЗ като предварително условие, за да може да се прилага системата за влизане и зализане с отчитане на политическото споразумение от 12 юли това означава, че териториалния обхват на системата за влизане и излизане са външните граници на държавите членки, които прилагат изцяло шенгенското законодателство, но също така това включва тези държави, които все още не прилагат изцяло шенгенското законодателство, но които са отговорили на критериите в шенгенската оценка. Това е случат с България и Румъния. За да има оперативна СИС съвместимост, необходимо България и Румъния да имат достъп, пасивен достъп, само в режим четене. И целта е да се предотвратят измами или неправомерни случаи на употреба на шенгенските визи, за да се запази сигурността на държавите членки и да се подпомогне борбата срещу тежката престъпност и тероризма. Затова, господин председател, уважаеми колеги, препоръчвам парламентът да одобри това решение на съвета без изменения, за да могат държавите членки също така максимално бързо да одобрят това решение да започнат да го прилагат. За това заявява, че срокът за изменение ще бъде 12 септември. По този начин на 25 септември ще можем да гласуваме в парламентарна комисия и на първата пленарна сесия през октомври ще можем да гласуваме в пленарна зала. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, Агустин. Не виждам докладчиците в сянка, но има докладчици в сянка по досието за интелигентните граници и те може би искат да вземат думата. Заповядайте. Вие сте че сянка по интелигентните граници. Благодаря, господин председател. В момента нямам изказвания по същество. Искам само да благодаря на господин Диас Демера за неговата, както винаги, прекрасна работа и искам да уверя и него и всички, че той ще продължи да се ползва с нашата подкрепа. Благодаря, казва председателят. Има ли други желаящи да вземат думата? Да, заповядайте. Аз също съм докладчик сянка по това досие и нямаме никакви възражения. Така че ще следвам указанията на господин Тиестемера. Да, благодаря ви. И така, колеги, следващата точка ще бъде всеобхватна оценка на политиката за сигурността. Искам да ви помоля да направим прекъсване за 5 минути за да изчакаме господин Кинг, член на Европейската комисия, да пристигне и така след 5 минути ще започнем, когато би трябвало вече да е пристигнал господин Кинг. Благодаря ви.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 Good morning, colleagues. We're going to take point seven, if you could be seated. Уважаеми колеги, нека да подновим работа. Започваме с точка 7. Всеохватна оценка от страна на Европейската комисия на политиката на Европейския съюз в областта на сигурността. Сред нас е комисар Кинг. Колеги, на 27 юли 2017 година Европейската комисия одобри деветия доклад за напредъка в областта на Съюз за сигурност, който разглежда скорошните стъпки за предотвратяване на финансирането на тероризма чрез трафик на културни обекти и подобряване на оперативната съвместимост на информационните системи в Европейския съюз. Също така се включва и всеобхватна оценка на политиката на сигурността на Европейския съюз от 2001 година. Може би си спомняте, че господин Кинг когато го изслушахме при назначаването му на комисар, ние в нашата комисия го помолихме да проведе от името на комисия такава оценка. Днес ние ще говорим точно за констатацията на този анализ. Разбира се, това е очевиден приоритет за нас сигурността. И особено светлината на скорочните събития в Барселона, Берлин и други места, също така ние създадохме специален комитет, специална комисия за борба с тероризма. Така че днес ще разгледаме основните констатации на анализа. Темите, инструментите, включени в него, са много широки като спектър и дават много задълбочен поглед спрямо силните и слабите страни на някои политически решения в областта на сигурността. Знаем, че също така остават много предизвикателства. Очакваме комисар Кинг да говори за това променящите вида си заплахи, като киберпрестъпността, например, също така са изключително важни. Сега ще дам думата на господин Кинг, за да се спре на основните аспекти в анализа и да се спре на онези аспекти, които не се изпълняват така, както се очаква. И след това ще дам думата на депутатите и Господин Кинг ще отговори на поставените въпроси. Имате 15 минути, господин Кинг. Много ви благодаря. Благодаря ви за това, че ме поканихте днес. Почти една година мина от моето изслушване във вашата комисия и много се радвам да се срещна с вас отново и да говоря за тази оценка, този анализ, който всъщност вие ме помолихте да бъде извършен. Наистина работихме много интензивно. Днес Европейската комисия одобрява 10-я доклад за напредъка на Европейския съюз в областта на сигурността. И преди да премина към самата оценка, искам да кажа няколко думи за това, защото мисля си, че просто трябва да се спра на този въпрос. През последната година нашата оценка е, че сме постигнали напредък при изпълнението на приоритетите, свързани с сигурността, формулирани от председателя Юнкер в миналогодишното му изказване за състоянието на Съюза. Успяхме да засилим сигурността на външните граници, подобрихме обмена на информация, макар че още те първа предстои много работа. Предложихме да се засили шенгенската информационна система – Укрепихме Европол чрез приемане на нов регламент и придаване на нови ресурси. Също така се подобри обучение в областта на проследяването на движението на терористите. Също така започнахме дейност за борба срещу каналите за снабдяване на терористите с техните ресурси, включително финансови и оръжие като ресурса. Работим с интернет доставчици, за да се премахва от мрежата опасно съдържание. И Европол само миналата година направи 85 такива искания. Ние се борим срещу радикализацията по места и ще се срещна с кметовете в целия Средиземноморски регион, за да говорим за този проблем. Всичко това, разбира се, прави Европейския съюз по-сигурен, по-безопасен, но също е важно, както ви ме помолихте, да обмислим какъв е цялостният ефект от всичко направено от нас в тази сфера. И това е целта на всеобхватния анализ, който беше публикуван през юли. Много неща се промених през последните 15 години през, преди 16 години 11 септември беше просто една дата в календара. Начина по който оперират терористите се промениха и инструментите, с които разполагаме за борба с тероризма, също се промениха. Затова смятам, че изключително уместно и правилно, че извършихме тази оценка. Според мен оценката показва това, че държавите членки ясно признават сега, че Европейския съюз може и трябва да играе ключова роля в, бор... в осигуряването на сигурността. И държавите членки също така интензифицираха своето участие на нивото на Европейския съюз с цел предотвратяване и реагиране на заплахите. Разбира се, държавите членки са унези, които най-вече имат задължението да опазват своите граждани, да гарантират тяхната сигурност, но има допълнителна реална полза от това много дейности да се извършват на нивото на Европейския съюз. И в момента вече има общо осъзнаване в цели Европейския съюз, че сигурността на държавите членки е неразривно свързана с сигурността на всички държави членки. И така, това е първата задълбочена оценка от този вид на цялостната политика на Европейския съюз в областта на сигурността, свързана с такива аспекти, като борба с тероризма и организираната престъпност, включително и киберпрестъпността. Ние работихме съвместно с различни отрасли в економиката, с, с мозъчни тръстове, неправителствени организации, експерти. И разбира се, резултатите се основават върху дейността на нашите служби, но също така разчитахме и на информацията на приноса от страна на държавите членки, Агенция на Европейския съюз. Искам да благодаря и на вас за вашето участие и принос към този процес всъщност в резултат имаме една доста положителна оценка. Като цяло, заинтересовани страни смятат, че дейността на Европейския съюз е подходяща, резултатна. Смята се, че дейността на нивото на Европейския съюз води до реална полза. Но договорите, както знаете, ни дават много ясни правомощия тук на европейските институции и агенции, въпреки че държавите членки са основните отговорни за сигурността. Ние не видяхме никъде сериозно дублиране или припокриване. Може би като основен положителен момента беше отбелязано улесняването на обмена на информация. Разбира се, признаваме, че все още има недостатъци, но такива инструменти като Шенгенската информационна система, взаимната правна помощ и други се разглеждат като важни инструменти за обмен на информация и доказателства. По този начин правоприлагащите органи са улеснени в дейността си да изправят заподозрените пред съда и също така съответните органи успяват да намерят общи приоритети в своята съвместна дейност. Същото вежи и за Агенция на Европейския съюз, Европол, Евроюст и тяхната роля при прилагането на Европейската заповед за арест и Европейската заповед за разследване. Участващите страни казват, че те са доволни от правната сигурност. Те не установиха сериозни пропуски, но са посочили, че сигурно ще са необходими допълнителни промени, например, за да се засили борбата срещу финансирането на тероризма или проследяването на постоянно видоизменящите се заплахи. Освен това, спазването, зачитането на основните права е ключово съображение в нашата политика. Решението на Съда на Европейския съюз доведе до рационализирането от страна на Европейската комисия на много политически документи. Ние на всеки един етап се консултираме и с Агенцията за основни права, и с Европейския надзорен орган за защита на данните. Това не означава, че комисията винаги е права, но цялата структура на Европейския съюз позволява да провеждаме нашата дейност по оформяне на политиката едно колективно начинание – и разбира се, сигурността, свободата и човешките права са неразривно свързани. Това е основното послание, но разбира се, определихме редиц предизвикателства и пропуски. Преди всичко, както каза и председателят, понякога виждаме едно непълно изпълнение. Мисля, че всички можем да видим колко сме постигнали но националните правителства понякога се сблъскват с затруднения при изпълнение на всички тези мерки. И това въжи, например, и за директивата за регистрационните данни на пътниците и транспонирането. Има държави, които изостават от графика. Десет държави членки подчертаха, че е необходимо да се работи по-бързо и те предложиха помощ на изостав държави. Членки Европейската комисия предостави допълнително финансиране и организира редовни срещи с националните експерти за обмен на знания, експертни умения и примери от най-добра практика. Втора. E Понякога националните правителства и компетентните органи смятат, че инструменти на Европейския съюз са твърде сложни, за да могат да бъдат приложени. Затова ние призоваваме към обмен на опит, например, чрез двустранно сътрудничество, обмен на експерти, много често се смятат инструменти Европейския съюз са за полезни, но независимо от това се смята, че те са трудни за прилагане поради липса на подготовка, изпълнение или поради твърде тромови процедури. Например, ние вече говорихме за съвместните екипи за разследване. Това е нещо, което се смята за твърде сложно, за да може наистина да се реализира. Ще се стремим да повишим националния капацитет до необходимото ниво. Разбира се, ще подобрим и обмена на примери за добра практика. Един от начин за упростяване на инструментите е да разгледаме доколко те са взаимно свързани и съгласувани. Например, привеждане в съответствие на външните и вътрешни приоритети в сферата на сигурността или привеждане в съответствие по-голямата съгласуваност на различните органи, митническите органи, съдебната система, правоприлагащите органи. В това отношение работата по анализа на риска в сферата на сигурността на транспорта е много добър пример. Тук са необходими усилията на различни експерти и това е нещо, което е свързано с вътрешната и външната сигурност и разбира се, тук е важно държавите членки да изградят своя капацитет. На трето място, понякога някои държави имат ограничен капацитет и ето защо би трябвало да съберем на едно място експертния опит и ресурсите, които имаме. Европейските агенции имат ценен опит, особено когато някоя държава няма достатъчно познание или ресурси. Един пример, който мога да дам е киберпрестъпността. Някои държави членки призовават Европол и ЕНИСА да играят по-голяма роля, що се отнася до киберпрестъпността и киберсигурността когато станахме свидетели на неотдавнашните кибернападения, видяхме сътрудничеството между ЕНИСА, държавите членки и Европол. То се оказа ползотворно и знаете съответно, че комисията ще предложи пакет от мерки свързани с киберсигурността. Това ще стане по-късно този месец. На четвърто място, нещо много важно за нашата работа, новите заплахи, свързани с тероризма, киберпрестъпността и така нататък, означават, че Европейския съюз трябва постоянно да актуализира своя инструментариум. Терористите не бездействат, същото трябва да въжи и за нас. Онова, което сме приели като политики преди 5 години, може би трябва да бъде актуализирано. Един пример мога да дам във връзка с справянето с радикализацията. Много работим по този проблем с вас от 2011 година. Опитваме се да разпознаем ранните признаци на екстремизма през последните месеци. Ускорихме своята работа и успяваме да работим дори с онлайн заплахите. Цялостната оценка говори за хармонизация на средствата и оптимизация на средствата за борба с радикализацията. Имаме група от експерти по проблема радикализация. Тя ще се срещне за първи път в понеделник и ще работи по оценката на мащабите на радикализацията, както и скоростта на процеса на радикализация. Ще обсъдим как можем да оптимизираме усилията си за борба с радикализацията, както извън интернет, така и в интернет. Аз много се притеснявам от терористичната пропаганда в интернет. Неодавна приятата директива в тази връзка изисква от държавите членки да свалят подобно интернет съдържание. Освен това, ние работим, за да може съдържанието да става все по-малко и по-малко достъпно. Освен това, трябва да дадем възможност на гражданското общество да е, дава альтернативни позиции. Има известен напредък, но трябва да се работи още. През юли комисията представи своя план за справяне с вредната пропаганда в интернет. Държавите членки обаче трябва да действат и да положат повече усилия. И накрая, в някои области следва да видим дали приетото законодателство все още е актуално. Например, по отношение на измамите, фалшифицирането и плащанията, които не са в брой. Трябва да видим дали законодателството отговаря на новите предизвикателства или пък критичната инфраструктура. Имаме инструмент, който е полезен, но не е напълно ефективен. Тук се изключват сектора на енергетиката и транспорта. И с оглед на настоящата ситуация би трябвало да разговаряме с държавите членки дали този инструмент е достатъчно добър или би трябвало да бъде актуализиран. Това е нашата оценка. Радвам се, че я направихме, радвам се, че поискахте от нас да я направим. Като цяло мисля, че постигаме напредък, но има още много работа онези, които искат да ни навредят, не бездействат и ние би трябвало да се променяме и да не стоим с, скръстени ръце. Няма да го направим. Ще полагаме всички усилия, за да осуетяваме действията на тези, които искат да ни навредят. Ще защитаваме нашите ценности, нашите общества и нашите общности. Това е моето представяне на нашата оценка. Надявам се, че ще я прочетете. Надявам се, че сте имали възможност да я проучите. Искам да благодаря на всички, които помогнаха за създаването на тази оценка, различните агенции, заинтересовани страни. Искаме да чуем и вашето мнение, защото само благодарение на него ще имаме цялостна представа за това как се справяме. Благодаря, господин комисар. Започваме с изказванията на координаторите. Разбрах, че ще има замествания на колеги. И така, първо господин Диас Демера, който ще замени госпожа Мецола от ТНП. Уважаеми колеги, моля ви да се изказвате не по-дълго от две минути, защото времето ни е ограничено до към 10.15. Господин Диас Демера. Е Благодаря. Господин председател, благодаря господин комисар. Аз внимателно изслушах съобщенията и оценката, прочетох ги също много внимателно и, изслушах слушах като цяло вашето изказване с голям интерес. Ние бихме искали да направим следните коментари във връзка с е, оценката, що се отнася до вътрешната сигурност. Мога да кажа, че Реалността, за съжаление, показва, че по този начин засегнатите лица никога не могат да бъдат доволни. Няма абсолютна сигурност. Това, което преди 20 е, дни се случи в Барселона и в Финландия, е свидетелство за моето изказване. Тоест, е, доволството се движи в ограничени граници. Що се отнася до предизвикателствата. Аз съм изцяло съгласен с казаното от вас и смятам, че е важно държавите членки да бъдат приканени, да им се помогне правилно да прилагат е, законодателствата си. Това е много голямо значение и както беше решено през 2014 година, трябва да актуализираме законодателството, което е относимо в случая, един от стълбовете на Съюза за сигурност е оперативната съвестимост на системите. Затова искам да ви задам следния въпрос, господин комисар. Как вървят подготвителните работи във връзка с законодателното предложение Омнибус за оперативната съвместимост беше планирано за декември тази година. След това правилното прилагане на правните актови много е важно агенциите да имат необходимите средства, персонал. Имате ли наистина такова обезпечаване и как е, комисията смята да подобри синергията между отделните агенции. След това, във връзка с престъпността и превенция на риска, е, това трябва да става най-вече в рамките на превенция и борба с тероризма. Това е един от нашите приоритети както беше посочено в Хага, в Европол. В момента там всъщност се състои едно много важно заседание на полицейските служители от всички държави членки. Искам да подчертая, че при законодателната инициатива е важно законите да се приемат бързо, след това да се прилагат и то по най-бързия начин. Заплахата всъщност е непосредствена и трябва да й се противодейства веднага. Актовете, които е приял парламента във връзка с борбата с тероризма, смятам, че ще бъдат полезни, за да се проследи дали мерките, които са приети, са е, подходящи за борба с заплахата. Пречки и други нагласи би трябвало да бъдат преодолени. Е, също така трябва да се занимаем с радикализацията. Връзката между тероризъм и организирана престъпност също е обект на разглеждане от наша страна. Е НП също смята, че най-вече при обмена на информация – при оперативната съвместимост на европейските бази данни трябва да се направи повече, трябва да има по-добро обезпечаване с средства, с персонал, за да могат да бъдат изпълнени целите, да се подобри правната рамка, трябва да се подобри сътрудничество между държавите членки. Също целите, които комисията си поставя в доклада за сигурността на Европейския съюз, трябва да бъдат подкрепени. Госпожа Сипъл от групата на социалистите. Благодаря. Благодаря на комисаря за това, че ни представи доклада на комисията. Добра новина за нашите граждани и за всички нас е, че няма кой знае какви пропуски в законодателството. От друга страна, и вие сам го казахте, трябва да има по-добро изпълнение и по-ефикасно използване на съществуващото законодателство. Даже е, трябва да има и някои много точни промени, малко фина настройка в законодателството. Затова трябва да продължите с онова, с което сте започнали. Три коментара от моя страна. Ще направя и изявление от свое име по отношение на контрола от страна на Европейския съд. Тук, според мен, има пропуски. Както стана ясно по отношение на директивата за съхраняването на данни, съда каза, че тя не отговаря на нашите правила. Значи, може да се приеме европейско законодателство, но националното законодателство в тази област продължава да съществува. Ето защо тук има е, пропуск и е, се поставя под въпрос ефикасността. Е, на второ място, по отношение на ограничения капацитет в държавите членки, събирането на едно място на ресурси и експертен опит. В тази връзка, проверили ли сте кои са причините? Защо на национално ниво има ограничен капацитет? Държавите членки нямат възможност да отделят повече ресурси, нямат пари, нямат а, човешки ресурси. Може ли да има компенсации за тези пропуски на европейско ниво? На трето място така наречените електронни доказателства или e-evidence. Тук има практически проблем за мен. Дори и да се опитаме постепенно да хармонизираме системите, правилата в държавите членки са изключително различни. Понякога в някои държави се прилага наказателно право, в други гражданско право. В една страна може да те хвърлят в затвора за година или две, в друга санкциите са съвсем различни. Не е ли на лице опасността да подкопаем правилата в някоя държава членка чрез предоставянето на достъп до електронни доказателства – като се има предвид, че националните правила са много различни и на някои места трябва да бъдат укрепени. И накрая съгласна съм с онова, което казахте относно специалната комисия за тероризма. Бих искала да подкрепя казаното от колегата за радикализацията. Вие сам заявихте, и ние го видяхме сами с очите си, че е, терористите действат много по-различно от е, първите нападения на сам. Радикализацията вече не се спуска отгоре от някаква организация, която се премества в Европа. Не, е, нещата се случват в главите на хората и все повече и повече самотни вълци има и ето защо трябва да намерим начини на местно ниво как да се справим с радикализацията. Затова ни предстои много работа. Благодаря. Уважаеми колеги, още веднъж ви моля, не повече от 3 минути на човек. Не вие сте виновни, но имаме гласуване след този дебат. Максимум 3 минути, е, даже 2, ако можете. От името на екара господин Хала Ахо, който замества госпожа Стивенс. Благодаря, господин председател. Един въпрос. Както знаете, преди няколко седмици имаше терористично нападение в Финландия. Един северноафрикански джихадист уби двама човека и рани 8. Това лице е било в Германия, било е осъдено там за различни престъпления, но информация за това не е изпратена до Финландия. Там той е прият като непридружаван непълнолетен, после се оказва, че е на 23 години. Докато това лице е било в приемен център в Финландия, органите получават информация от а, други кандидати за убежище, че това лице е джихадист, но нищо не е направено. Значи проблема не е само липсата на инструменти и законодателство. Проблема е, че данните не се изпращат и дори и да се изпратят, те не се използват. Затова как ще намери комисията точното равновесие? От една страна имаме е, изкушението да се създават нови инструменти, от друга страна имаме стари инструменти, които обаче май не са достатъчно ефикасни. Натали Гриз, от Алде. Monsieur е, le е, мерси. Е е. Благодаря, господин председател. Аз е, също искам да поздравя представянето на това проучване, въпреки че лично не можах да прочета изцяло проучването, но ще го направя непременно. Искам да направя сега няколко бързи коментари, що се отнася до по-тясното сътрудничество Комисията и парламента трябва да си сътрудничат по-тясно, но и държавите членки. Благодаря за този документ. Може би се спомняте, че ние също искахме провеждане на вътрешно проучване за ефективността на различните законодателни актове и европейската политика в борбата срещу тероризма. Това беше представено преди лятната вакансия и аз бях много смаяна да установя, че е, има изключително много разпръснати правни норми в европейската галактика, ако мога така да се изразя, които уреждат борбата срещу тероризма. И искам да знам как ние заедно бихме могли на базата на вашите констатации и вашата работа да направим възможна по-голяма кохерентност, да обединим тези норми, да ги систематизираме така че да бъдат по-видими. Разбира се, трябва да направим това на няколко етапа, но във всички случаи трябва да дадем много ефикасен отговор в рамките на тясно сътрудничество между държавите членки, в рамките на солидарност, защото има определени запазени територии на държавите членки в сферата на сигурността, така че искам да попитам как бихме могли да въведем една европейска обща сигурност на базата на обмен на информация и тясно сътрудничество. Тази сутрин вие говорихте за баланса, за равновесието. Разбира се, в нашата комисия това е нещо, което ценим изключително много. Трябва да има добро равновесие между сигурността и основните права. Разбира се, сигурността е всъщност част от всичко това. И от друга страна има много правни актове, които реформираме и ние не сме имали време да видим каква е оценката на въздействието. Дали в проучването, което се представя, анализирате ефекта, последиците от всички тези норми, които много често се приемат много бързо и които в крайна сметка стават част от едно законодателство, което не е толкова стабилно. И трето, аз споделям виждането, което всъщност минава като червена нишка пред вашето проучване, кохерентността между публичната политика. Аз мисля, че тук е, трябва всички заедно да работим за това, за да има наистина кохерентност при прилагането на правните актове от държавите членки, защото някои не ги прилагат, а други дори е, не ги прилагат въвеждат изцяло в националните си законодателства. И наистина сега преминавам към последния си въпрос. Това е въпрос от бюджетен характер във връзка с вътрешната сигурност. Вие казахте, че е изключително важно да се помагне на държавите членки за транспониране на европейското законодателство и също така финансова помощ. Аз всъщност чух за бюджет, е, който се предлага, но е, всъщност този фонд за вътрешна сигурност, който всъщност се предлага, е, средствата там са намалени около 40% и какви ще бъдат последиците от това? Благодаря. Господин Албрехт от Зелените, който замества госпожа Сарджентини. Благодаря. Искам да кажа, че много се радвам че публикувахте този доклад. Аз също мисля, че Европейския съюз е на прав път, но трябва да работим, за да отстраним пропуските. Аз съм съгласен, между другото, и по отношение на пропуските. Няколко думи ще кажа в тази връзка. По отношение на финансирането на тероризма. Ключов аспект, прав сте, само че трябва да осъзнаем откъде идват парите за терористите. Често парите идват от Европа, Говорим за основните източници на финансиране на ислямска държава. Нека да погледнем нашите компании, нашите сделки с Саудитска Арабия. Мисля, че комисията би трябвало да разговаря по този въпрос в колегиума на комисарите. И така стигам до следващата тема. Естествено, че тероризма е приоритет, но не трябва да забравяме, че тероризма е само малка част от престъпленията, които се случват в Европейския съюз. Много от организираната престъпност, голяма част от организираната престъпност е свързана с финансирането на тероризма. За това първо трябва да се справим с организираната престъпност. На второ място по отношение на недостатъчното изпълнение. Прави сте. Няма нужда да добавям каквото и да било тук. Само едно нещо. Понякога полицейските власти имат нужда от подкрепа за това как да прилагат нови инструменти, като например Европейската заповед за разследване. Комисията може да им помогне, за да може да се обменя информация, за да може да се приключват по-добре трансграничните разследвания. На трето място ограничения капацитет. Съгласен съм, става дума в крайна сметка за определенето на политически приоритети. Милиарди вече сме изразходили за системи за данните. 99% от тези данни са абсолютно нерелевантни. А виждате, господин Хала Ахо казва, че много от тези данни не стигат до точния получател. Затова трябва парите да се изразходват за препращане на релевантните данни. Освен това трябва да има инструментариум, който да помага да се действа, когато е направена добра оценка на риска. Ето защо трябва да има по-добро сътрудничество между различните власти по отношение на обмена на информация. По отношение на радикализацията имаме доклад и комисията работи по темата. Нека да погледнем предварителното производство и предварителното задържане. Нещата не са достатъчно съвършени в тази връзка и трябва да ги оправим, ако искаме да се преборим с радикализацията. И накрая, основните човешки права. Разбирам, че е, действате предпазливо. Е, главния действащ в тази връзка е съда и вие действате предпазливо, но пък комисията е пазител на договорите. Върховенството на закона трябва да го има. Има държави членки, които поставят под въпрос приетото законодателство. Имаме, например, едно решение относно задържането на данните. То е от декември все още обаче има държави членки, които имат законодателство, което не отговаря на решението на съда от декември. Значи това законодателство трябва да бъде поправено или премахнато. Какво прави комисията? Какво да кажем за закони като данните за пътниците или системата за влизане и излизане? Има много въпроси, които се повдигат от съда. Съда, например, казва, ако едно лице е приключило своето пътуване и не е в списъка а, на подозрителните лица, то данните за пътуването трябва да бъдат залечени. А, това е в противоречие с това, което се казва директивите, познати като ПНР и директивата за влизане и излизане. Какво смятате вие? Колеги, вероятно виждате, че ставаме все повече и повече в залата. Ще има гласуване в 10.15. Искам да ви кажа, че няма да толерирам ексцесите, тъй като много от нас гонят и самолети. Четвъртък е. Затова, моля ви, три минути, не повече на човек. Би трябвало да чуем отговорите на комисаря все пак. Благодаря ви за дисциплината предварително. Uh, сега госпожа Винберг от Европа на свободата и проекта демократия. Благодаря, господин председател, благодаря на комисаря Кинг. Жалко е, че се връщаме след лятната вакансия и трябва да запазим минута мълчание не за един терористичен акт, а за два в държавите членки. Притеснявам се, че толкова често се налага да запазя минута мълчание, че вече ни се струва като нещо нормално. Ако погледнем доклада, виждаме, че комисията е самодоволна по отношение на въпросите свързани с сигурността. Искам да попитам обаче, наистина ли можем да сме доволни? Защото виждате колко терористични нападения има и би трябвало да положим всички усилия, за да спрем всички форми на тероризма. Днес е много трудно да се предскаже едно нападение. Последните такива са извършени срещу невинни хора, които просто ходят по улиците. Например, взима се един нож, наема се камион или пък ван, е, с ножа се пробождат хората, с превозните средства ги мачкат. Е, няма нужда от кой знае каква подготовка. Как да се справим с този нов тип терористични нападения? Онова, което се случи в Брюксел, беше по-организирано, имаше цяла мрежа. В новите случаи обаче имаме нещо ново. Ислямска държава приканва отделни индивиди да действат в Европа. Колко клетки имаме в нашите държави членки? Директива 541 беше прията през 15 март тази година и там се говори за криминализация на всички форми на пътувания с цел да се извършват терористични нападения. Искам да попитам, има ли приложение на тази директива в държавите членки и колко човека са осъдени? Има ли информация? Освен това, цялостната радикализация – ако погледнем тази мрежа за повишаване на осведомеността за радикализацията, колко хора смятате, че са дерадикализирани? Колко са се записали в тази програма? В заключение, мисля, че е изключително важно да въведем наистина тежки наказания, за да накараме хората да спрат с тези терористични нападения. Благодаря. Благодаря. Колеги, останалите оратори са Mrs. Gomez, Mrs. Chikienge and Mrs. Jimenez Becerril. Um, if I could ask all colleagues for two minutes. Искам да ви помоля, колеги, да спазвате времето за изказвания максимум две минути. Заповядайте, госпожа Холмайер. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, искам да задам въпрос към господин е, комисаря, тъй като говорихте за екипа за оценка. Вие се изразихте последния начин, че се опитвате да помогнете на държавите членки на съответните равнища така че те да могат да внасят информация на съответни равнища. Аз обаче имам противоположен опит. Има много голяма бюрокрация и това твърдят служители от различни нива. Става дума за попълване на формуляри, много технократски подходи и служителите всъщност имат изключително много работа по тази причина. Не е ли необходимо от наша страна да се създадат по-облегчени процедури за достъп до такива средства и да няма толкова сложни процедури, така че те да могат да се прилагат трансгранично от съответните държави членки, които искат да сътрудничат. И след това безкасовите плащания имаше консултация от страна на комисията по този въпрос и всъщност 100% е, тези, които е, участваха, искаха изцяло да се премахнат е, парите кеш. Сега става дума за това, че ежедневният ход на нещата, ежедневните плащания не трябва да се покриват с кредитни карти. Какво планирате в безкасовите плащания? Имаше много неща, които до някъде объркаха и медиите в подхода към тази тема. Благодаря ви и за това, че бяхте толкова кратка. Госпожа Ченичи. Благодаря, благодаря господин председател. Искам да изкажа благодарност на господин комисаря за това, че дойде при нас и докладва за напредъка в тази сфера. Колегите вече засегнаха толкова много теми, нямаме достатъчно време и за това ще се върна към една, според мен, съществена тема, а именно различните форми на престъпност, които съществуват в момента. Ние вече чухме, че Информационната система може да функционира само тогава, когато държавите въвеждат правилни данни в нея и това с съобразена скорост, т.е. своевременно, за да може информацията да се ползва своевременно. В тази връзка имам въпрос как е, изглежда сега състоянието на нещата. Знаете, че някои държави членки имат трудности с базите данни, защото са сложни и комплекси и не могат да въведат всички данни своевременно. Искаме сега да чуем от вас дали има възможност за оказване на съдействие, най-вече е, чрез обучение. И също така имам един въпрос за Европейската заповед за разследване. Смятам, че тук трябва да има обмен между онези, които извършват обучение и които участват в това обучение. Това обучение трябва да се провежда по единни принципи и да има обмен на опит. И накрая заради канализацията тя много често се осъществява в затворите, но също така и в местата за предварително задържане, разбира се и онлайн, чрез пропаганда. Беше изпратен първоначален сигнал в тази насока, но ни е необходим съюз обвързване на всички наши системи. Мисля, че всички ние сме засегнати от радикализацията, така че трябва да работим в по-тясно сътрудничество трябва да сътрудничим с големите провайдери, за да се противодейства на радикализацията и да гарантираме сигурността на нашите граждани. Благодаря. Моля да ме извините за това, че ви лишавам от думата, но наистина трябва да сме бързи. Господин Депре. Е господин комисар, за двете минути, в които разполагам, в телеграфен стил ще се изкажа. Вие говорихте за Европейската агенция и също така да се добавят, добавена стойност в европейската политика. Създадохме Европол. Знаете ли, че в момента в реформата на СИС на ШИС ние не предвиждаме един сигнал да бъде въведен в ШИС и трябва веднага да се представи на Европол, но това не е предвидено. И всъщност, е, когато някой премине границата, това лице трябва да бъде е, издирвано а тази информация не позволява. За това всъщност тази е, трябва да се предадат на съответната държава и на Европол, обаче няма комуникация на такава информация, на такива данни. Не могат да се обединят всички данни, които са необходими, така че искам да помоля комисията да подкрепи тази идея, която въведохме в реформата на ШИС. Две втори въпрос. Аз е, много внимателно ви слушах, знам, че това е деликатно досие. Е, трябва да има хармонизирани елементи на сигурност в е, документите за самоличност, комисията е, трябва да извършва проучвания в тази насока. Знаете, че терористите си служат с множество документи за самоличност и те не са достатъчно секюритизирани. Искат да чуя какво мисли да прави комисията по този въпрос. Трети въпрос, още по-деликатна материя. Един от вашите колеги, който беше при нас в е, понеделник, се изказа в полза на създаването на European Intelligence System. Смятате ли, че можете да потвърдите това? Какви са целите? Какво е, смятате да правите като проучвания в тази насока? И е, също така, мога да кажа, че очакваме съвсем скоро вашите предложения. Всъщност е, спирам до тук, защото ми изтекоха двете минути. Благодаря ви. Госпожа Гомес, заповядайте. Имате две минути. Господин комисар, вече задавах други ситуации този въпрос, но така или иначе не съм получила ясен отговор по този важен въпрос. Какво се случи в Испания с, с терористичната атака в Барселона? Това, което се случи поставя въпроси за неспособността, невъзможността по-скоро на полицията в Каталония да получи достъп до базата данни Европол. Не съм съгласна с аргумента, че регионалната полиция няма право на достъп ние имаме право на надлежен обмен на информация и на регионално ниво, и на национално ниво, и на нивото на Европейския съюз. Това е абсолютно необходимо за борбата с тероризма. Преди два дни комисар Московичи говореше за нещо много тревожно, верижна ДДС измама, нещо, което позволява на различни терористични организации, включително Алкаида, да получават много пари чрез една система, която пристича от факта, че държавите членки не са извършили реформа в областта на ДДС. Бих искала да попитам какво се прави в процедурите за борба с прането на пари, защото терористите използват различни системи и те не използват преплатени карти или пари в брой. С, с тези измами в областта на ДДС се постигат приходи за туризма от 5 милиона годишно. Заповядайте, господин Диастамеро. Благодаря ви, господин председател, за да информирам Ана. Ана няма необходимата информация. Член 7 и член 8 на регламента за Европол гласят следното. В седми член се говори за националните поделения, а за член 8, що се отнася, там се говори за регионалните звена. Така че и в Мадрид, и в каталунската полиция има определени лица, които имат право на достъп до Европол. Да, благодаря ви. Това беше съобщение. Ще продължим обсъждането на по-късен етап. Е, Сесил Киянге. и госпожа Бесера, може ли да говорят в рамките на една минута? Сесил, е само за една минута. Заповядайте, защото времето ни изтича. Е, джусто поки минут. Благодаря. Имаме твърде малко време. Има технически проблем. Господин Дюпре си включа микрофона, той трябва да се изключи, защото се появяват интерференции. Благодаря. Аз слушах внимателно. анализа на комисаря и има предпазлив оптимизъм в него, ако правилно съм разбрала. Разбира се, трябва да продължим да бъдем близки до реалността и доста предпазливи. Сега преминавам към същинското същинската цел на моето изказване. Казахте, че в Ница ще има среща на кметовете. Според мен е важно да участват всички заинтересовани страни от различните институции. Смятам, че трябва да се започне от най-низкото ниво. Имаме политика за превенция, информационна политика на европейско равнище, но тези политики се прилагат на местно равнище и естествено трябва да се съобразяваме с местните особености, поради което смятам, че срещата е много важна. Една точка ми липсваше в дискусията, именно сътрудничество с трети държави. Там също трябва да се осъществява информационен обмен, защото радикализацията се извършва в тези трети държави, поради което смятам, че сътрудничеството с тях е много важно. Е, проследяване на финансовите средства от една страна, но и радикализация и дерадикализация също от друга страна. Тук, разбира се, обучението играе важна роля, защото по този начин ние бихме могли, тук председателят прекъсва оратора, за мен това е важно. Много ви моля, информирайте ни за следващи инициативи от този характер. Тереза, една минута. Sorry. Thank you. Thank you very much. Thank you for being... Благодаря. Благодаря, господин Кинг, че се срещате с нас. Ще говоря на испански. Смятам, че огромният проблем е, че терористите са много по-бързи от нас. За да действаме, ние трябва да приемем законодателство, то трябва да почне да се изпълнява, трябва да се обменят разузнавателни данни и всичко това отнема много време. Един от изводите от това, което се случи в Барселона, ние установихме, че интернетът изобщо няма никаква роля – в тази терористична атака. Така че трябва да помислим за още едно измерение, за това, че имаме млади хора, които са радикализирани, въпреки че ги мислихме, че са интегрирани в нашето общество. И за мен от решаващо значение беше обработването на разузнавателните данни и целият процес на комуникация, който не беше достатъчен, защото каталунската полиция не повярва на информацията, която получаваше. И няма време. Разбира се, може много и трябва да се говори за този терористичен атентат. И искам да кажа, че министър-председателя на Испания Мариан Рахой говореше на срещата си с Меркел, Макрон и Жентилони за това, че е необходимо също така да се оказва помощ на жертвите на тероризма. Мисля си, че е изключително важно да имаме законодателен акт, който да защитава и който да гарантира равнопоставеност на жертвите на туризма в цяла Европа. Нещо, което в момента липсва. И нееднократно съм молил господин комисаря за сътрудничество. Председател, благодаря. Ясно е, че всички имат повече време за този дебат, но наистина, за съжаление, трябва наистина да вместим нашия тъй важен дебат в това ограничено време. Благодаря на всички колеги и ще помоля господин Кинг да отговори на въпросите и след това ще гласуваме. Заповядайте, господин комисар. Благодаря ви за вашето активно участие. Не бих могъл в устна форма да отговоря на всички подробности, но ще се свържа после с отделните депутати по конкретните въпроси, които те поставихте. Отворен съм за обсъждане с вас винаги, когато ви решите да направим това. Виждам, че всички са много ангажирани с тази проблематика. Някои са умерени оптимисти, но искам да кажа, как, и така ми казаха, че аз съм, но искам да кажа, че ние сме реалисти. Имаше поредица от терористични нападения, не само ужасяващите терористични нападения в Испания и Финландия. И всички те подчертават, че заплахата от тероризма остава много актуална. Имаме реална заплаха, не трябва да самозаблуждаваме не можем изцяло да изкореним заплахите от тероризма, както и заплахите от тежката, организирана и киберпрестъпността, но ние работим все по-усърдно, за да можем да изправяме пред съда у нези, които извършват тези престъпления. Много от вас казаха, че трябва да се извърши много работа за подкрепа на жертвите. Абсолютно съм съгласен. Вчера бях в Финландия и се срещнах с съответните министри. Говорихме за извлечените от туристичните нападения, от туристично нападение полуки. Също така, що се отнася за Испания, е Европол започна работа след туристични нападения и в Барселона, и в Турко, и е в постоянен контакт с компетентните органи. Компетентните органи смятат това сътрудничество за особено полезно. Имаме основно предизвикателство и това е изпълнението. Ние трябва да извлечем най-доброто от това, с което вече разполагаме. Ние виждаме и вие виждате, че това е основната водеща линия в цялата ни дейност. Ние не произвеждаме нови закони, просто е и така, самоцелно. Ние искаме да има закони, които да съществуват, които да се изпълняват, които да работят на практика. И това се отнася и до обмена на информация в същата степен, както и до другите системи. Така първо трябва да извлечем максимум полза от всички системи, с които разполагаме. Трябва да има точна информация, която да се обменя своевременно и която трябва да бъде достъпна за хората, които работят на места своевременно и резултатно по-дългосрочната перспектива за нови структури на европейско ниво или друго ниво е нещо, което можем да продължим да обсъждаме. Но за мен проблемът е, че терористите и другите престъпници не чакат ние да преразгледаме договорите, да се проведе конституционния дебат в Германия, да чакат за най-скорошни промени в законодателството на Финландия, които дори да бъдат прияти така или иначе, ще бъдат предизвикателства, защото има и по-амбициозни идеи. Ние трябва да започнем и трябва да работим, извинете, сега. И разчитам тук на вашата помощ. Да, разбира се, трябва да намерим финансиране и практическа помощ. Мисля си, че трябва да обмислим как използваме тези мрежи, например, за обучение също така трябва да обмислим как се извършва финансирането в тази сфера и това е един дебат, по който трябва да работим. Ако разгледате статистическите данни, това, което се използва като средство от фонда за сигурност, не е чак толкова много. И за мен това е проблем, защото ние говорим за проблеми, които изискват финансиране. Смятам, че трябва да обмислим това и трябва да гарантираме по-голяма гъвкавост на финансирането, което насочваме в тази сфера, така че то да отговаря на потребностите. Намерихме допълнителни средства, що се отнася до регистрационните данни на пътниците, но трябва също така да знаем към кои държави да насочим и средствата, обаче може да се окаже, че държавата, която има нужда от най-много средства в тази сфера, да не получава достатъчно средства. И тук се връщам към отделните въпроси и смятам, че заедно можем да определим приоритетите за бъдещата ни работа. И моето предложение за последващото обсъждане е в допълнение към изпълнението във всички форми, за които вие говорихте, мисля, че трябва да отвоим усилията ни по това да се противопоставяме, да противодействаме на радикализацията, която непрекъснато се променя трябва отново да погледнем финансирането на тероризма и престъпната дейност също, но най-вече финансирането на тероризма, защото, както тук беше посочено, има потоци на финансиране, дори когато става дума за тъй наречените нискобюджетни атаки. И ние трябва да използваме реално информацията за противодействаме на такива атаки и трябва също така да разгледаме източниците на тероризма, както беше посочено. Някои от тези източници в Европа, някои извън Европа. Ние знаем, че Деш в Ирак и Сирия изнасят средства от Ирак и Сирия. Така че има реална заплаха от нов приток на финансови потоци за тероризма. И трябва да работим много сериозно. По това трябва да обмислим как трябва да правим. Също така трябва да отвим усилията по защита на местата, които се ползват от гражданите. И това трябва да се прави на всички нива, на общинско ниво, регионално ниво, национално ниво, на нивото на Европейския съюз, за да положим максимални усилия да защитим нашите граждани във всекидневния им живот на местата, където гражданите обикновено присъстват в пълно голямо количество. Благодаря ви много и с нетърпение очаквам продължаването на нашия разговор. Председателят благодаря. Да, наистина искахме да чуем отговори на по-конкретните въпроси. И вие ще може да се присъедините към нас в края на година по нашият втори диалог, посветен на сигурността в нашата парламентарна комисия. Тогава ще говорим по-конкретно за борбата с тероризма и борбата срещу радикализацията и пропагандата за целите на радикализацията. Колеги, след малко започваме гласуването ни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 Colleagues, if you take your seats, we'll begin the vote. Колеги, моля, заемете местата си, за да можем да започнем гласуването. So we have the draft opinion. И така имаме проекта становище по законосъобразните мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, действащи в интерес на обществото и разкриващи повредителна информация. Започваме с изменени 19. Моля, гласувайте. Vote is still open. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Приема се. Изменение 46. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 48. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 63. Моля, гласувайте. Изменение 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 70. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 72. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 75. Моля гласувайте. 75, нали? Да, 75. Продължаваме гласуването по 75 така че да мога да гласувам правилно. Край на гласуването. Приема се. 76, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точки от примбило компромис 1, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И заменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И окончателно поименно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се поздравления за нашия докладчик. Колеги, Нека да направим прекъсване за 5 минути и в 10.35 ще се заемем с шеста точка. И моля нези, които напускат залата, да го направят тихо. В 10.35 подновяваме работа. Was there point the Uh, yeah, I think the one Can I go? Um, Уважаеми колеги, ако сте готови, нека да започнем с точка 6. Ако ме слушате, е, една молба към вас. Натали, преди да си тръгнеш. По последната точка е, молба за извинение. Трябваше да проведем обсъжданията по тази точка в съответния ранен час. Знам, че много от вас бяха принудени да говорят по-малко от предвиденото, но нямаше как. Комисаря можеше да дойде само в съответното време. Нямаше как иначе. Затова моля за извинение. Още веднъж. Комисаря ще дойде отново и то съвсем скоро това като успокоение. Благодаря на всички за дисциплината по точка 5. Сега преминаваме към точка 6. Става дума за представяне на комисията относно промяната на правната рамка във връзка с агенцията, позната като ЕО Лиса. Докладчик е госпожа Маковей. Хелга Стивенс ще замести госпожа Маковей днес. Регламента, който създаде ЕОЛИСА, беше прият през 2011 година. Тази агенция носи отговорност за оперативното управление на централно ниво на второто поколение ШИС и Евродак. Сега ще дам думата на комисията, за да обясни целта на предложенията след презентацията ще имаме възможност за въпроси и отговори. Хелга Стивенс ще замести госпожа Маковей. Ще дам думата и на другите колеги, докладчици в сянка и е, обикновени членове. Господин Матиас Ел е тук. От комисията 10 минути не повече ви давам. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Преди да започна с представенето, искам да ви върна към дебата с комисар Аврамополос от този понеделник. В своето слово комисаря каза, че ЕО Лиса е много важна за доброто функциониране на граничните информационни системи за сигурността в Европейския съюз като цяло. И на второ място той каза, че ЕОЛИСа зависи от оперативната съвместимост на тези системи. Е, съответно, е, създаде се работна група за оперативната съвместимост на информационните системи, а EOLISA ще продължи да работи за оптималната оперативна съвместимост на всички системи, стига естествено правилата да бъдат приети от законодателите. По-конкретно, във връзка с предложението за нов мандат по отношение на Еолиса, комисията го направи на 29 юни. Когато това предложение бъде прието, то ще отмени и замести регламента, който създаде Еолиса през 2011 година. От самото начало искам да подчертая, че настоящото предложение не се появява просто така то се основава на няколко юридически и политически източника. На първо място предложението взима предвид препоръките, проистекли от оценката от 2015 година. Тази оценка беше залегнала в един доклад на комисията от 29 юни тази година. Възоснова на тези препоръки агенцията ще получи нови отговорности. По-конкретно ще се прехвърлят задачи, свързани с комуникационната инфраструктура. Прехвърлянето ще стане от комисията към агенцията. Става дума за прилагане на бюджета, придобиване, подновяване и е, договорни отношения. Е, на следващо място в предложението има конкретен член, който създава възможност за рамка за сътрудничество, в която да участват ЕОЛИСА и други агенции. Агенциите, агенцията Еолиса ще има възможност да провежда пилотни проекти и ще има по-голяма отговорност по отношение на статистиката и докладите за качеството на данните. На второ място, и това е много важно, предложението отразява факта, че ЕОЛИСА ще развива и управлява нови информационни системи, като системата за влизане и излизане, ETS е и новия вариант на европейската система EQUIS е е, знаете, че се предвижда тя да включва информация за граждани на трети страни. Тези предложения бяха обсъдени от съзаконодателите. Сега под един покрив се вкара в управлението на големите ИТ системи в Европейския съюз. Знаете за 6 виси Евродак. За тях казваме, че трябва да имаме възможност за събирането на експертен опит на едно място. Ние имаме положителен опит във връзка с управлението на тези системи от страна на Еолиса и ето защо този опит трябва да се прехвърли и към новите системи. На трето място Имаше препоръки на групата на високо ниво за оперативна съвместимост. Имаше и е, доклад е, за напредъка на Европейския съюз в областта на сигурността. Въз основа на всичко това Европейския съюз продължава своята работа по отношение на оперативната съвместимост е, чрез приемането на съответното законодателство. Ще има предложение за законодателство през декември тази година. Имаме и предложение по силата на което ЕОЛИС ще подпомага държавите членки, що се отнася до прилагането на техническите аспекти, техническите задължения, които а, проистичат от управлението на ИТ системите. Това звучи много сложно. Става дума с, с две думи за директивата, позната като ПНР и директивата за предварителна информация за пътниците. Естествено, агенцията ще зависи от качеството на предложените данни. Съответно, ще има механизми за контрол на качеството на данните. По силата на тези механизми ще се гарантира, че когато данните са непълни или непоследователни, те ще бъдат идентифицирани автоматично и съответно държавите членки ще получават информация за това и ще предприемат необходимите стъпки. На четвърто място предложението отчита препоръките на управителния съвет на агенцията. ЕОЛИС ще получи повече правомощия, що се отнася до научната дейност. По този начин тя ще може да допринесе за рамковата програма за наука и иновации, до толкова, доколкото тя се занимава и с биометриката, и с големите ИТ системи. За да няма недоразумение, искам да кажа, че този мандат не засяга изпълнението на научни проекти. Става дума само за участие от страна на Еолиса, възоснова на нейния опит тъй като ние смятаме, че Еолиса, тя, е, Олиса може да окаже въздействие при е, началната фаза на проектите. На следващо място е, различните части на агенцията в Страсбург, Тален и Санкт Йохани Пунгал няма да бъдат променяни. Сега Санкт Йохан действа само когато системите се провалят но след едно предложение на управителния съвет ще има централизация. По силата на тази централизация Страсбург ще получи нова роля, а Санкт Йохан ще се занимава с вторичното управление. На пето място, възоснова на позициите на различните институции от 19 юли 2012 година и възоснова на желанието да се приравни законодателството към съществуващи нормативни актове, ще има още промени. Ще има оценка на Олиса веднъж на 5 години, а не веднъж на 4 години и мандата на членовете на управителния съвет може да бъде увеличаван във времето без ограничение. На шесто и последно място, за да може агенцията при конкретни обстоятелства да дава подкрепа на държавите членки и на комисията, тя ще може да дава информация относно връзката между националните системи и централната система и на второ място тя ще може да дава помощ на държавите членки, когато възникне такава необходимост, например Гърция и положението с мигрантите. Освен това, агенцията ще може да се намесва с информация по отношение на техническите проблеми, възникващи в информационните системи. Тя ще може да извършва тестове. В заключение, ресурсите. Сега агенцията ще получи финансова инжекция, за да може да се справя с новите си задачи между 2017 и 2020 година. За тези три години Европейския съюз ще даде поне 78,3 милиона евро на агенцията. Основната част и това искам да го подчертая. Основната част, повече от 56 милиона, няма да бъдат нови средства, а ще дойдат по силата на преразпределение между различните системи. Тук трябва да спомена ВИС и ШИС. 12 милиона евро ще бъдат отпуснати за проучвания и 8,7 милиона евро ще бъдат отпуснати за тези 3 години за допълнителни човешки ресурси. Моля да отбележите, че става дума за ресурси, които проистичат само от новото предложение. Тук не се включва бюджета, който е необходим за новите системи или за укрепването на съществуващите системи. Тези ресурси са предвидени в друго законодателно предложение. Цифрите са споменати в така наречения финансов фиш. По отношение на човешките ресурси, агенцията ще получи 52 нови служители, за да може да се справя по-добре с своите оперативни и административни задачи. В заключение, пътя на следващите стъпки. Графика, предвиден от съвета, предвижда да има общ подход е, към това предложение, което би трябвало да е, се случи, е, да се предприеме този общ подход през декември. Надявам се, че ще имаме възможност за тристранни диалози, също в рамките на 2017 година, за да може правното основание за това предложение да се приеме в първото три месече на 2018 година. Защо времето е толкова важно? Защото ако се действа бързо, Еолиса ще може да се справи с предизвикателствата, включително в областта на оперативната съвместимост. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ел, за тази презентация. Както вече ви казах, госпожа Стивенс ще замести госпожа Маковай като докладчик по тази точка. Заповядайте, госпожо Стивенс. Uh, Благодаря господин председател. Да, наистина замествам госпожа Макове, която е възпрепятствана да присъства днес и ме помоли да предам нейните извинения. Преди всичко благодаря на Европейската комисия за дадените обяснения по това досие. Като цяло приветствам и то много предложението на Европейската комисия в светлината на промените в системите 60 евродак и възможните бъдещи мащабни системи в областта на сигурността, по които в момент се водят преговори. Такива като Европейската система за влизане и излизане ETIAS и подобрения вариант на системата за свидетелство за съдимост за граждани трети държави. Е криса. Също така приветствам разширяването на мандата на агенцията, така че да бъдат обхванати други сфери, например, извършна пилотни проекти, изпитвания и други. Трябва да подобрим ефикасността на управлението на граници, да засилим сигурността и да интензифицираме борбата срещу престъпността. Проблемът с ресурсите тук е особено важен. Предвидените нови задачи задължително трябва да бъдат придружени от достатъчни ресурси, и е необходимо да се гарантира баланс между задачите и финансирането. И това ще бъде един от ключовите въпроси при преговорите. И накрая искам да кажа, че на срещата на нашата комисия с господин Аврамополос се говореше за законодателното предложение, което ще бъде внесено в края на годината и това трябва да включва излична задача за агенцията да извършва дейност по оперативната съвместимост. Всички разбираме значението на Еолиза, признаваме важната дейност, която тя извършва през последните години. За това ще работя в сътрудничество с другите докладчици, всякакви колегите, за да намерим едно балансирано предложение, балансиран подход. Председател, благодаря ви. Сега дам думата на докладчиците в сянка. От НЕП има думата докладчика в сянка. Благодаря, господин председател. И искам да благодаря на Европейската комисия за изчерпателното изложение за предложението за ЕОЛИСА. Ясно е, че агенцията е изправена пред огромни предизвикателства предвид новата е роля в светлината на засилването на миграционните потоци и по-големите заплахи за сигурността в Европейския съюз. За това подкрепям разширяването на мандата на агенцията и увеличаването на ресурсите за нея, включително и човешките ресурси. Независимо от добрата работа на комисията, и на агенцията ще анализирам много внимателно подробностите, особено предоставянето на услуги от страна на агенцията и разпределените средства. С нетърпение очаквам сътрудничеството с докладчика и докладчиците в сянка по това важно досие. Трябва да гарантираме това, че в края на този процес нашите очаквания към реформата ще се изпълнят. Както разбирам, времето няма да ни чака и се надявам този дебат да бъде финализиран колкото се може по-бързо. Благодаря ви. Сега Катерина от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на представителя на комисията за представянето на фактите. Моето отношение към предложението е много положително, ще продължим да работим по него. Става дума за мандата на агенцията Еолиза и тук сме на мнение, че става дума за един много съществен момент. Необходимо ни е солидно правно основание, за да може агенцията да се развива правилно и да може да изпълнява възложените и задачи. Беше вече посочено, че агенцията има определени задачи, трябва да разработи и новата ЕКРИС, също така и ЕТИАС и други задачи следва да изпълни. Става дума и за това да се гарантира оперативна съвместимост между отделните IT системи, системите за влизане и излизане. Това е особено важно също при ЕКрис и ETIAS. Ние в началото още посочихме, че оперативната съвместимост между отделните системи е нещо много съществено, но трябва винаги да се спазват изискванията за защита на личните данни и личната сфера. Агенцията трябва да оказва директна помощ на засегнатите държави членки. Това е предвидено в предложението на комисията, но трябва да се посочи по-ясно в текста. Еолиза може да оказва съдействие на конкретни звена. Това трябва да се посочи много ясно, за да се знае с кого се осъществява сътрудничеството. Разбира се, тук е, трябва да се отчетат и възможностите за реализиране на економии. Статистическите данни по системите, това е нещо ново. Те помагат за по-точна оценка на IT-системите. И накрая искам да изкажа моите поздравления за това, че за толкова кратко време сте изпълнили толкова много задачи. Тази тема според мен е много важна. Искам да поздравя докладчика, пожелавам и успех и във бъдеще. Разбира се и успех на всички нас, за да можем да определим ясен мандат на Еолиза и да може тази агенция да се справя добре с новите си задачи. Благодаря. Благодаря. Е Сега Мари Кристин от името на ГОЕ. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Европейската левица има известни опасения, известни съмнения, които са генетически заложени по отношение на развитието на изкуствения интелект във всички посоки. Имам предвид наистина във всички посоки, защото всъщност е, изкуственият интелект е, е, трябва да подлежи на строги загорови рамки, най-вече, що се отнася до, информа... до електронните досиета и някои други разработки. Така че изпитвам известни опасения и искам да се поздравя или по-скоро да ви поздравя за новия мандат, който дадохте на Еолиза. Ролята на тази агенция през последните години беше много силно укрепена и още нещо дори през последния месец може да се каже, но споделям това, което беше казано преди това. Задавам си въпроса дали средствата, които се отпускат, е, са на същото равнище, на което нарастват задачите на тази агенция. Ако не, то тогава ще имаме много проблеми, защото Еолиза до някъде е ключът за сигурност за цялата система и всъщност ключа за гаранции в цялата тази сфера. Така че аз е, изпитвам безпокойство дали е, тези е, средства, нови, които се отпускат на агенцията, оправдават това. И тъй като съм посещавала много пъти агенцията, знам, че въпреки всички усилия, извършени от персонала на агенцията, условията там са малко драматични, не са на равнището на това, което представлява Еолиза. Така че е, във всички случаи аз до някъде съм успокоена от новото предложение, до някъде съм разтревожена, аз мисля, че проблемите свързани с оперативната съвместимост, хармонизацията ще увеличат риска, също така и ролята на агенцията, най-вече предвид основните права. Аз тук съм обезпокоена от ролята, която е отредена в някои сектори на агенцията, на Европол, на Фронтекс също и си задавам въпроса защо на агенцията не е възложен същия мандат е, като по отношение на държавите членки, т.е. те да имат същия мандат както към държавите членки, така и към другите агенции. Аз мисля, че тук е, трябва да е, има и достатъчно персонал в тази агенция и е, трябва, разбира се, да следим това, което става в някои агенции. И смятам, че в агенцията за сигурност наистина има проблеми. Благодаря. And, Ян, от името на зелените, заповядайте. Благодаря ви за това изложение. Според нас важно е също да се засили капацитета на Еолиза – за да може тя да изпълнява надлежно своите задачи. Мисля, че задачата на Еолиза трябва да бъде преди всичко да гарантира стабилността и техническото качество на базите данни, а не толкова да инвестира във възможностите за анализира или обработва данните, които се съхраняват в тези бази данни. Мисля си, че това е много важно разграничаване. Ние имаме тук една агенция, която се занимава с подобряване на възможностите да се гарантират сигурни, добре работещи системи, системи, които служат на различните компетентни органи но самата агенция не е правоприлагащ орган и не трябва да бъде такъв и не трябва да има капацитет да прави повече от това, за което вече говорих. Тази задача сама по себе си е голяма и за това е много разумно да има повече финансиране. Но също така има огромната задача с гарантиране сигурността на информационните системи. Имаме проблеми с киберсигурността и не само. Разбира се, важно е да се извърши хармонизация на техническите стандарти в тази сфера и съответните данни, които се събират в различните бази данни и се обменят от държавите членки в различните системи, трябва да отговарят на едини стандарти, но вече е много важно Еолиза да върши своята работа по-добра и не трябва да се увеличава задача на Еолиза, защото останалите дейност е дейност на законодатели. Т.е. ние трябва да мислим за подобряване на капацитета на Еолиза и за това ще работи много усърдно по това доси. Господин Коелю сега има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам преди всичко да благодаря на Европейската комисия за направеното изложение. Мисля си, че днес е ясно, че дейността на Еолиза гарантира изключително важна подкрепа за безпроблемното функциониране на базите данни на Европейския съюз. Виждаме, например, успеха на Шенгенската информационна система. Обаче това не беше една агенция, която беше желана от всички. Европейската комисия имаше съмнение, а съветът категорично беше против. Нека да сме наясно. Еолиза беше подкрепена от Европейския парламент и мисля си, че по този начин наистина служихме на европейските граждани. Виждаме, че междувременно се увеличиха предизвикателствата. Предложението на Европейската комисия, разбира се, трябва да се приветства. Агенцията трябва да се адаптира към новите условия. Надявам се, че докладчика ще отчете всичко това и моята колега Барбара Кудрики ще свърши прекрасна работа като докладчик сянка. Така че и що се отнася до мен, аз също съм готов да дам моя принос. Благодаря ви, уважаеми колеги, за тези прекрасни изказвания. Сега изчакваме да бъде внесен проект от доклада и това ще бъде прекрасна основа за нашата работа, така че благодаря на всички изказали се. Сега можем да преминем към четвърта точка. Това е съобщение за сегашната ситуация – което ще завърши Саймон Моджил, който е заместник генерален директор, отговаря за миграцията в Генерална дирекция вътрешни работи на Европейската комисия. Така следващата точка е съобщение от страна на комисията за изпълнението на споразуменията за реадмисия на Европейския съюз с особен акцент върху продължаващата дейност на съвместните комитети по реадмисия и изпълнението на споразуменията за редмисия. Приветстваме заместник генералния директор господин Саймон Морджио. Той ще представлява Европейската комисия. Колегите, както знаете, Европейската комисия е длъжна редовно да информира Европейския парламент по всички въпросите, свързани с споразуменията за реадмисия, с особен акцент върху текущата дейност за съвместен комитет за реадмисия. Комисията също така по-специално е длъжна да докладва на всеки 6 месеца на Европейския парламент. Тази тема беше първоначално насрочена за нашето заседание през юли, но за съжаление трябваше да отложим обсъждането по молба на нашата комисия, Европейската комисия предостави писмена информация. преди да дам думата на господин Молчил, аз искам да подчертая, че за нашата парламентарна комисия е много безпокоително да видим това, което се случва с поразуменията, които са подобни на споразумение за реадмисия с такива държави като Афганистан или Мали. Ние просто виждаме, че има проблеми с Афганистан и с Мали и за нас това е проблем. Знам, че господин Моджио ще Отговори на това, което за нас е предмет за сериозна загриженост. Ще се спре на други проблеми, така че благодаря ви, колеги, че сте тук, когато обсъждаме този важен въпрос. Така че давам думата на Саймън и след това той ще отговори на вашите въпроси, които ще зададете. Thank you, Chair. Delighted. Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм тук при вас. Мисля, че за трети път идвам през последниците, през последните месеци. Имаше и други колеги, естествено. Искам да ви дам информация за това, което се случва. Ще се опитам да избягам малко от статистическите данни, защото, както беше казано в нашето писмо, искаме да дадем ключова информация. Нека да започна с едно цялостно впечатление. Последните данни на Евростат показват, че през 2016 година степента на връщанията в Европейския съюз се е подобрила с 9%. Отчасти това отразява нашето засилено желание да заложим на реадмисията. Сега женем плодовете на всичко това. Само, че не би трябвало да бъдем самодоволни, защото тази цифра отчасти части представлява много по-високата степен на връщане към страните от Западните Балкани и източното партньорство. Тоест визовата либерализация и споразуменията за реадмисия комбинирани оказват натиск да се действа по-бързо от страна на съответните държави по отношение на реадмисията. Отново казвам, има засилено връщане към страните от източното партньорство и Западните Балкани. По отношение на другите трети държави, които са свързани с миграционните потоци в източната, западната или централната част на Средиземноморието, трябва да кажа, че резултатите са недостатъчни, въпреки разполагането и предоставянето на достатъчно финансов и политически капитал. Ето защо трябва да се запитаме какво още трябва да направим, за да може нашата политика по връщанията да стане още по-успешна и да имаме още по-високи проценти на върнатите лица от срещата на върха в Валета и от създаването на рамката за партньорство на САМ, става дума за сътрудничество с африканските държави, ние мобилизираме много ресурси и дипломатически усилия, за да може да се справим с първопричините за миграцията в страните по происход на мигрантите. Искаме освен това да укрепим капацитета на страните на транзит. Много добри резултати имаме в Нигер. Има сериозно намаляване на потоците мигранти от Нигер към Либия. Това се дължи на много фактори. Съответно, имаме и намаляване на притока по централно-средиземноморския маршрут. Има обаче други държави, които имат много мигранти на своята територия и ние се опитваме да им помогнем. Опитваме се да постигнем споразумения с ключовите за миграцията страни в Африка и Централна Азия. Това е част от нашия стремеж към една по-кохерентна политика на връщанията. Вероятно, отбелязвате, че говоря не за споразумения, а за известни договорки ние предпочитаме да има договорки, които не са чак толкова видими, колкото задължителните от политическа гледна точка споразумения. Ние искаме да продължим с този подход, който е разумен и води до резултати. През последните месеци успяхме да направим такива договорки с няколко от страните на происход. Ще ви дам малко повече подробности по-късно. Искам да подчертая едно от ключовите неща тук. Нещо, което описваме като цялостна възможност за въздействие. За какво става дума? Само чрез цялостен пакет от инструменти, било то положителни или отрицателни по своя характер, ние можем да постигнем съответните резултати. Нека сега а, да представя по-конкретно някои примери. Естествено, няма да навлизам в подробности. Големите подробности ще намерите в нашето писмо. Нека да започнем сега с декларацията ЕС Турция. Вероятно, разбрахте, че вчера комисията прие редица доклади. Има доклад за Агенцията за брегова охрана, има доклад за партньорството. Имаме и седми доклад за напредъка по отношение на декларацията ЕСА Турция. Тя все още работи на практика, все още имаме резултати. През октомври 2011, 2015 година имахме 10 е, 000 навлизания на мигранти на ден. Сега имаме 77 на ден. Нека да почета, че брой на смъртните случаи в Егейско море също намаля сериозно. Имахме 1150 в годината преди декларацията, 113 от а, е, началото на декларацията, Цифрата не е малка, но е доста по-малка от тази в миналото. Освен това, Искам да подчертая, че броя на връщанията от гръцките острови в Турция е много по-малък, дори като си има предвид колко малко хора пристигат средно на ден. Вече казах, те са 77. Броя на връщанията е много по-нисък. От 21 март 2016 година, от сключването на това споразумение с Турция. Към днешна дата 1896 мигранти са върнати от Гърция в Турция и това връщане се случва след индивидуална оценка на всеки един случай, като се взимат предвид обстоятелствата на всеки един човек. Работим в тясна връзка с турските и гръцките власти за да увеличим реадмисията. Освен това, даваме финансови ресурси за доброволно връщане от гръцките острови към Турция. Ако погледнем сега какво се случваше преди декларацията е с Турция, включително а, и въпроса за реадмисията, тук цитирам, а, а, има много какво да се свърши. За 2016 година е, степента на връщане е била 28%. Леко увеличение от 2015 година насам, но то не е удовлетворително. Някои държави членки ни дават информация, че някои части от споразумението не се спазват в пълна степен. Имаме проблеми, например, по отношение на спазването на крайните срокове. Е, консулствата налагат допълнителни стъпки, които не са предвидени в споразумението. Има и проблеми с изключването на някои категории лица от изискването за реадмисия. Тази декларация е с Турция е, споменава и мерки, които трябва да се предприемат е, във връзка с гражданите на трети страни. Е, това е нещо изключително важно в контекста на визовата либерализация. До сега Турция не е направила нищо за прилагането точно на тези разпореби, въпреки факта, че това е един от ангажиментите, които Турция е поела, а именно да засили прилагането на тези разпореди. На следващо място Пакистан. Своевременна е тази информация. Утре ще има съвместно заседание на Комитета за реадмисия ЕС Пакистан. Има сериозно намаление на броя на пакистанските граждани, които се е, връщат. 33% е, през 2015 година, 24,5% през 2016 година. Наблюдаваме намаление и на броя на незаконните навлизания. Това е нещо положително. От 43 000 през 2015 година на 15 000 през 2016 година. Определено обаче е необходимо да има още по-голямо подобрение на степента на връщанията. Така че ние се опитваме да работим заедно с пакистанските власти, за да има много по-голяма предсказуемост в нашето сътрудничество по въпросите на реадмисията. Проведохме една ползотворна среща на 28 февруари и се надявам, че утрешната среща ще доведе до още по-добри постижения. Утре ще се опитаме да проучим дали създаването на електронна платформа може да а, намали сроковете, тъй като а, имаме проблеми с а, обработката на мобите за реадмисия. Ще разговаряме в тази връзка с четири държави членки тази есен. Е, ще има посещения на пакистанските власти е, в Европол. Е, имаше посещение от техна страна и на европейската гранична и брегова охрана. Това е нещо положително. Идеята е да се дава информация за действителността. Няма да казвам много за източното партньорство и за Русия. Искам да кажа, че изпълнението на споразуменията за реадмисия с тези страни е изключително задоволително. 84% е степента на връщанията към Украина, 57% към Русия. Имаме известни проблеми с сроковете, които са определени в споразуменията. Те не винаги се спазват, но като цяло тези споразумения функционират добре. Подобен опит имаме и с държавите от Западните Балкани. Има увеличение на степента на връщанията за всички държави 84% беше цифрата през 2015 година. Вече имаме 109.2% през 2016 година. Защо цифрата е над 100%? Защото това показва, че държавите се справят ефикасно не само с решенията за връщане в рамките на съответна календарна година, но и се справят с устарели случаи от предишната година. Така че ние нямаме проблеми с изпълнението на споразуменията за реадмисия от страните от Западните Балкани. И искам да ви дам известна информация относно преговорите, които водим по отношение на споразуменията за реадмисия. Преднамерено няма да дам информация за Шри-Ланка, Кабо Верде. Подробности за тези страни може да прочетете в писмото. Искам да ви кажа какво се случва от последния път, когато бях тук насам. По-настоящем. Имаме мандат да договаряме споразумения с Марокко, Алжир, Китай и Беларус. Ще ви кажа какво се случва с тези споразумения. По отношение на Марокко. Водят се паралелни преговори по отношение на визовата либерализация и по отношение на реадмисията. Преговорите обаче са в задънена улица. По отношение на лъжи, преговорите ще започнат в обозримо бъдеще, така че няма кой знае какъв напредък. По отношение на Беларус, проведохме четвърти кръг преговори с Беларус през юни. По-настоящем има известно забавяне относно финализирането на споразумението за реадмисия. Не заради самото споразумение, а заради някои въпроси, свързани с споразумението за визова либерализация. По отношение на Китай, води се паралелно, водят се паралелно преговори за няколко споразумения, сред които са реадмисията и визовата либерализация. Комисар Аврамополос и неговия китайски колега на 4 май тази година започнаха разговори по всички тези евентуални споразумения. Искам да кажа, че е, имаме договорка 2018 година да бъде година на туризма между Европейския съюз и Китай. Тук има известни затруднения. Е, Китай е, до сега не сътрудничи, кой знае колко в областта на реадмисията, тъй като няма споразумение. Такава информация ни дават повечето от държавите членки. Имаше преговори през октомври и ноември миналата година с Нигерия, Йордания и Тунис. Само, че няма кой знае какъв напредък по отношение на тези страни. Опитваме се да договорим втори кръг на преговори с тези държави. По отношение на Тунис може и да има известен по-бърз напредък. Неодавна комисара Врамополос посети тази страна и успя да постигне споразумение с а, неговия а, колега. И накрая, преди да премина към Афганистан, няколко думи за редмисията и партньорските рамки. Тук трябва да спомена конкретно Етиопия, Сенегал, Мали и Нигерия. Една от нашите цели е да имаме по-голяма степен на реадмисия с тези държави. Искам да кажа, че въпреки важните резултати, постигнати чрез доверителния фонд на Европейския съюз, въпреки политическия капитал, който се инвестира, до сега нямаме кой знае какъв напредък по отношение на тези държави. Естествено ще продължим да оказваме натиск, тъй като знаем колко чувствителни са тези въпроси за общественото мнение. Няма обаче достатъчно голям капацитет. В някои от тези държави има сериозни проблеми с човешките права. Мисля, че трябва да продължим с конкретен подход за всяка една от тези държави. Става дума за договорки, които от правна точка не са обвързващи, но много помагат. Отново искам да подчертая това. Вероятно, търсещите убежища от тези държави, вероятно ще бъдат част от целия този подход. Гана, например, също започна да се ползва от доверителния фонд Гана и някои други държави са източници на мигранти или пък са транзитни държави. Работим с тези държави. Трябва да спомена Гвинея тук, например. Има сериозен напредък по отношение на някои от тези страни. От 1 април насам по отношение на Гвинея имаме сериозен напредък. Това е изключително важно, тъй като Гвинея по настоящем е в рамките на топ 5 като страни на происход, а до сега степента на връщания към тази страна е била не повече от 5%. Е, на този етап не можем да се надяваме да имаме по-обвързващи споразумения, тъй като в Гвинея няма кой знае каква администрация. Ако продължим с работата, можем да постигнем конкретни резултати. Е, все още не сме готови обаче за пълнокръвно споразумение за реадмисия. Същото въжи и за Бангладеш. Имаше посещение от нашата генерална дирекция миналата седмица. Най-накрая имаме известни резултати в рамките на едно споразумение, познато като стандартни оперативни процедури за връщане. Отново казвам, става дума за необвързващо споразумение. Успеха се дължи до известна степен а, и на желанието на държавите членки да въведат евентуални ограничения за издаването на визи, включително на високопоставени, високопоставени лица от Бангладеш. Това е една от ключовите държави, които са извън Африка и които са източник на мигранти. И накрая много говорихме последния път за един конкретен случай. Става дума за Афганистан. След нападенията в Кабул през май, степента на връщанията е умерена. През 2016 година имаше три операции по връщане, 11 през 2015 година. Само около 350 човека са върнати. Между другото, повече от 600 доброволни връщания има през 2016 година. Много по-голяма е тази цифра от тази през 2015 година. Отново казвам, всичко това трябва да се разглежда в перспективата на нападенията през май ние се опитваме да гарантираме едно достойно връщане на афганистански граждани и се опитваме освен това да гарантираме тяхната интеграция в афганистанското общество. Така ще приключа, господин председател. Опитах се да ви дам информация за официалните и не толкова официалните мерки, които се предприемат. Благодаря. Искам само да напомня колегите за писмото, с което сте се запознали. Наистина господин Молджио ни представи много подробно изложение, но ще имаме и достатъчно време, за да му зададем въпрос, да ги слушаме, защото това е важен, деликатен въпрос. И в понеделник той също така беше поставен в контекст на становището за взаимоотношението между Европейски съюз и Африка. И този въпрос постоянно се появява в центъра на нашето внимание поради неговото значение. И искам само да посоча, кои ще получа думата. Госпожа Гоме, заповядайте. Имате думата. Преди всичко искам да благодаря за много подробното изложение. Искам да благодаря на комисията за много подробното изложение, което беше много полезно. Бих желала да бъде разпространен в писмена форма текста, който току-що прочетохте. Това ще бъде полезно. Писмото беше разпространено, казва председателят. Извинете, грешката е казва госпожа Гомес. Знам, че има това преминаване от официални споразумения към различни други видове договорености, включително и устни. И това е свързано с чувствителността на държавите, с които се работи в тази материя, по тази материя. Но това е нещо, което може да направи дейността по-ефикасна, когато става дума за някои конкретни държави, но може да има и други последици, например, да не може да се улесни демократичния контрол, нещо, което би могло да се извършва в условията на официални споразумения. И това означава много повече задължения за нашия парламент и националните парламенти. Отбелязах си нещо интересно, че в случая с Марокко и Алжир процесът е забуксувал. Мисля си, че за това има много различни причини. Също така си отбелязах, че изводът на комисията е, че целевият фонд за Африка не води до конкретни резултати. Разбира се, това е свързано и с факта, че някои държави, които трябваше да получават средства, са държави, които генерират бежанци и иммигранти поради това, че там има потиснически режими. Това е много ясно, например, ако разгледаме случая с Еритрея. Искам да попитам представителя на Европейската комисия. Аз бях една от онези, които посетиха корабите в Малта на Еронавмед, кораби, които контролират ситуацията. Това беше през май. И тогава ни беше казано, че всеки ден пристигат по хиляда души основно от Марокко, Бангладеш и Нигерия. Разбира се, повечето от причините, поради които тези хора идват, не са свързани с правителствата Това със сигурност въжи за Нигерия, където правителството просто не може да контролира тези процеси, защото правителството не контролира големи части от страната, особено северна Нигерия, откъдето идват повечето мигранти, търсещи убежище. Искам да посоча, че, че аз изобщо не мога да подкрепя възпроизвеждането на декларацията между Европейския съюз в неговата цялост, защото това нарушава основополагащо законодателство и по-специално конвенцията на ОНЕ за бежанците. Въпросът ми е за Либия. Дали бихте могли да ни кажете по-подробно какво се случва в Либия? Защото в тази държава няма правителство. Има няколко образования и всички те твърдят, че те са правителства. Официално подкрепяме едно от тези образования, но реално това не е правителство. Колко пари се разходват? Защото очевидно е, че това, което се случва в Либия, са лагери, робство, мъчение и дори такива организации, като Върховни комисариат на ОНЕ за бежанците или Международната организация по миграцията, нямат свой представител на място. Тоест, фактически излиза, че ние финансираме тези мащабни нарушения на човешките права и това робство, което е там. Госпожа Вержия. Мерси. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на представителя на комисията за подробното изложение, което направи. Е, наистина става дума за едно подробно представяне във връзка с реадмисията. Ние по принцип сме против споразумението за реадмисия и по-специално са страни, които се разглеждат като страни, е, които не спазват правата на човека. Аз е, искам да се убедя, че наистина е, нито в Беларус, нито в е, Китая се спазват основните права на човека, така че с тези страни не би трябвало да има такива споразумения. За мен това е странно. Що се отнася до Беларус, още по-странно за мен е, че знаем, че хората, които се пращат обратно са чеченци, така че изпращаме чеченци в Беларус. Извинете, но тук аз имам известни задръжки тук. Що се отнася до Етиопия, това е една много демократична страна. И аз очаквам с нетърпение да се сключат и споразуменията с Еритрея и с Судан, всъщност с съответните правителства на Еритрея и Судан. Аз чух вашите думи и казахте, че трябва да се чака 15 минути и 2 секунди, докато се произнесе е, термина права на човека. И това нещо за мен е доста стрескащо. Как може да се твърди, че е, има недостатъчни усилия, като се има предвид е, инвестициите в политическо и финансово отношение, че има задоволителни споразумения с е, други страни, сред тях и е, Русия, пак тук не се говори за правата на човека, и вече започват да се появяват резултати. Има пречки, които са поставени от посолствата и консулствата. Аз отбелязах също, че когато говорите за процентни данни, вие говорите за абсолютни данни. Според мен това е нещо, което не е съвсем уместно в писмото, което прочетох внимателно. Не се всъщност се излагат само глобални цифри в абсолютно изражение и ние очакваме като Комисия по граждански свободи детайлни данни в абсолютни цифри за всяка страна във връзка с тази политика на реадмисия. Ние нямаме такива данни и за нас това не е приемливо, защото 9% увеличаване на лицата, които биват връщани, това какво е, трябва да каже. Аз мисля, че с е, всичко, което казвам, е, мога да потвърдя, че е необходима по-точна статистика. Сега вие използвате абсолютни данни, когато това ви е, изнася, например, за да иллюстрирате е, споразумението с Турция. Става дума за 10 000 е, души, които преминават Егейско море. Всъщност става дума за 17 000. И всъщност можете ли да посочите точния брой на хората, които минават през Егейско море на определено място. Можете ли да посочите това място? Какво е, иска да каже всичко това? Този е, договор, е, този тип политика тласкат хората в ръцете на трафикантите. Те поемат все повече рискове и е, всъщност процента на хората, които намират смъртта си в Средиземно море, се увеличава, включително е, и на други места, не само в е, Средиземно море. Не смятам, че това е задоволително да имаме тесни връзки с всички засегнати африкански страни. Смятам, че не е достатъчно да ни се каже, че тези страни не искат истински международен договор в тази сфера. И Смятам, че това е нещо, което много изнася на Европейския съюз да каже, да, с тези страни ние имаме някакви споразумения, но за мен това не е задоволително и не е приемливо от човешка гледна точка. И още две неща. Към кого се прилага политиката на реадмисия? Моето впечатление е, че е, се вземат такива статистически данни, казахте такива за Бангладеш, и това, което е важно, е, е броят на хората, които постъпват на територията на Европейския съюз и е, които са с неизрядни документи. Аз повтарям и ще продължа да повтарям, че ние нямаме европейска система за обежище и няма смисъл да се занимаваме с обежището, тъй като проверките са абсолютно различни като процедури. Това не е приемливо, когато ние искаме да защитаваме ценностите на Европейския съюз. И последно, господин председател, с това свършвам, тъй като следващата седмица сме заедно в Тунис. Искам да знам дали преговорите с Тунис се правят наистина в рамките на партньорство и мобилност и е, Китай, доколкото чух, е, за разлика всъщност от Китай, има а, с Тунис споразумение за а, освобождаване от а, визови изисквания. Това е, което бих искала да попитам. Благодаря. Thank you. Благодаря, госпожа Саргентини. Много благодаря, господин председател. Много благодаря на Европейската комисия за писмото което е било изготвено на 30 юни, ако се съди по датата. Но много съм благодарна, че този път получихме писмо с факти, с данни, с числа, които са добре структурирани страна по страна. Бих искала да получа по-актуална информация, отколкото е в тази писмо, но много съм благодарна за формата, в която то е изготвено. Искам да поставя редица въпроси. Преди всичко, много съм благодарна. Смятам, че е много важно да продължим и да намерим начин за това да получаваме надлежно информация за тези неформални договорности проекти. Разбирам, че има държави, които предпочитат такива договорности, неофициални споразумения, например Афганистан с Мали имаме меморандум за взаимно разбирателство. Но ако решението на дадена трета държава е да има такива неформални споразумения, решението на Европейския парламент ще бъде да има възможност за контрол, за наблюдение върху такива споразумения. Така че искаме да имаме официални възможности за контрол и когато става дума за такива неформални договорености. За Афганистан и доброволното връщане. Как се проследява реинтеграцията на върналите се в Афганистан лица? Искам да разбера защото имаме задължение да проследяваме какво се случва с хората, които се връщат в страните си, как те се интегрират. Имаме такава неофициална договорност, не споразумение, официално споразумение с Афганистан. Аз съм член на комитета Европейски съюз Афганистан и искаме да знаем какво се случва с реинтеграцията на хората, които идват от държавите членки на Европейския съюз защото това е свързано и с разходването на нашата помощ за развитието. Тоест, е, има ли представа за ситуацията на тези лица, които са се върнали и какво е финансирането за това? Беларус. Въпреки, че се водят преговори за споразумение за редмисия и споразумение за облегчаване на визовия режим – обаче виждаме, че Полша настоява да се отчита факта, че има хора, които бягат от политическия режим. Така че проблемът не е само в Беларус. за Беларус, проблем е за нас, по-специално за Полша. Така че как да направим ситуацията на полско-белоруската граница по-съответстваща на това, което пише в европейското законодателство. И последно, за лицата връщани от Гърция в Турция. Какво правим? Как се подготвяме към резултата от съдебното дело в Гърция, което все още е висящо. Ако съдите решат, че могат да се върнат хората в Турция и мисля си, че това ще означава огромен брой хора. Как ние се подготвяме за това какво се случва в Гърция и в Турция в това отношение? Ще имаме хора, които са ще се върнат или ще бъдат върнати в една държава, която много се е променила през последната година и не към по-добро. Държава, в която полицията стреля по жени и деца. Как виждаме ситуацията в бъдеще. Аз мисля, че ще има бунтове по гръцките острови, когато хората разберат, че ще трябва да бъдат върнати в Турция. Не виждам капацитет от страна на Турция за приема на тези хора. Очаквам вашите отговори. Благодаря ви. Благодаря ви за много полезните изказвания. Обсъждах възможността за това, че може би можем да проведем през ноември заседание или през декември заседание на нашата парламентарна комисия за споразуменията за реадмисия и ще имаме тогава среща с Европейската комисия. Можем да спомене, да поканим, извинете, госпожа Могерини. Това е просто така да го споменавам сега, между другото. И също така ние ще се срещнем с госпожа Могерини, аз и председателя на комисията ФЕД. Защото всичко това е част от продължаващи ни интерес към тези неофициални договорености и правомощият на парламента. Така че искам просто да кажа на колегите, че ние ще задълбочаваме нашия анализ на тези неформални споразумения. Господин Халахо. Благодаря ви. Преди всичко, нашата политическа група е доволна и от качеството на изложението и особено от е, положителната информация, която се съдържа в него. Подкрепяме подход на Европейската комисия, подкрепяме споразуменията за реадмисия, били те официални или неофициални, сключвани между Европейския съюз и въпросните държави. имам един въпрос, който и преди съм задавал в този контекст продължава ли нищо да не се случва в отношенията между Европейския съюз и Сомалия или поне отделни части на Сомалия, що се отнася до бъдещото споразумение, бъдещото споразумение за реадмисия? Благодаря ви. Малън Бюрок, заповядайте. Благодаря. Искам да посоча, подобно колегата с Аргентини, че като че ли прекалено много се концентрираме върху връщане, реадмисия или както искате го наречете, че това трябва да се приема като ключ към европейската политика за убежище и миграция, за мен е неразбираемо. Това е нещо, което вие създадохте. И може би популистските партии ще подкрепят тази политика, която вие представихте. Обаче легитимността в политиката за убежище и миграция трябва да се изразява в признаване на международното право за убежището, също така да приемаме редовно бежанци и да им осигуряваме достойни условия като мигранти. А така както вие представихте нещата, това е нещо, което ние не бихме приели безрезервно. Ние виждаме в Швеция хора, които се страхуват, които се крият. Е, това са самотни бежанци, различни хора, които се страхуват да отидат на лекар, на училище. Това е едно сенчесто съществуване. И ние, например, не се грижим за деца, които живеят в Швеция по този начин и е, не искам политиците да допринасят за тази ситуация и шведското правителство в частност. Сега има едно много важно движение в Швеция. Целта му е да спре е, изселването в Афганистан. Афганистан не е сигурна страна. Там не трябва да се изпращат хора. Както каза друг колег от Зелените, не знаем какво се случва с онези, които се изпращат в Афганистан. Нямаме никаква информация. Тези хора просто ги пускаме в Кабул и толкова. Някой каза, трябва да започнем да следим какво се случва в Афганистан. Не, трябва да спрат изпращанията и тогава да се види какво се случва. Трябва да има някаква форма на морална отговорност. Чета колко пари се дават. Европейските пари, общо взето, има информация за тях. Много са големи сумите. Искам да разбера колко точно дават държавите членки. Искам да разбера дали по ефективен начин се изразходват средствата. Освен това, мисля, че трябва да сме изключително предпазливи. Трябва да има много по-голям демократичен контрол по отношение на тези неофициални споразумения и преговори, които се провеждат. Не може Европейския съюз да използва цялата си външнополитическа сила, за да сключва такива споразумения с трети страни. Ние сме изключително жалки, е, значи, в такъв случай. Трябва да се борим за устойчиво развитие, за човешки права, когато говорим с трети държави. Не само да се стремим към онова, към което се стремим. Благодаря. Благодаря, Сесил Киенге. Грация, Клода. Благодаря, Клод. Искам съвсем накратко да взема отношение по тази точка. Най-вече, що се отнася до основните права и правата на човека, искам да чуя от вас какво се случва с хората, които са обект на реадмисия. Може ли комисията наистина да гарантира, че правата на човека в съответната страна, където се изпращат тия хора, наистина се спазват? И още нещо. Ако някой бива върнат, можем ли да бъдем сигурни, че този човек няма да бъде изложен на насилие? Имам предвид най-вече Нигерия в тази връзка. Знам, че а и се обърнах към съответните институции, дали има центрове за подкрепа, дали има някакви служби за мониторинг по отношение на тези хора, които биват върнати. И в Ливия, всъщност откъде идват тези върнати лица и кой гарантира тяхната сигурност, кой гарантира спазването на правата на човека. Всъщност, моят въпрос е следния. Днес ние нямаме все още стратегия за партньорство между Европейския съюз и Африка. Ние не трябва да се концентрираме толкова много върху това. Трябва да се концентрираме върху изграждане на единна система за обежище, също така и политиката за помощ за развитие. Демографския фактор също е важна тема защото на първо място става дума за млади хора, които идват в Европа и за съжаление тези млади хора първи стават жертва на една погрешна политика. Ние трябва да заложим на солидарността, защото иначе ще бъде трудно да се сключват партньорски споразумения с трети държави и да се изпълняват. Така че Искам да чуя от вас съществува ли мониторинг, съществува ли оценка на въздействието, знае ли се какво се случва с върнатите лица в рамките на тези споразумения. Благодаря. Please. Господин Герек, накрая. Много благодаря. Съвсем технически по съобщение на канал 18 имаше някакви технически проблеми, казва господин Юрев, и ви моля да се преодолеят тези проблеми. Що се отнася до същинската ни тема, искам да спомена чеченците. Вие казахте, че чеченците ги експулсират от Европейския съюз. Мисля си, че при това трябва да се спазва законодателството. Някои от тези хора са престъпници, но би било грешка да се каже, че всички и би било грешка да се каже, че всички хора в Чечения са невинни бежанци, някои от тях са терористи. Имаше и такъв случай в САЩ. Не трябва да обобщаваме, не трябва да прибързваме с заключенията, защото, както казаха някои колеги, ще се създаде по-грешно впечатление, че Полша не приема никакви беженци от Чечня. Това не е вярно. Ние го правихме по време на войната, по време на възстанието в Чечня. И много съжалявам за това, че по онова време практически нищо не се говореше за сътрудничеството между разузнавателните служби на Русия и Германия. Индивидуални. А вие, но само и двете държави си обменяха информация за миграционните потоци. Това беше опасно. Това, което беше споменато тук в контекста на Полша, само отделно взети случаи. Искам да подчертая, че има хора от Чечня, които се бият като терористи в Близкия изток и искам да коригирам погрешното впечатление. Не е вярно, че Полша не приема чеченци. Заповядайте за една минута. Да, благодаря ви. Имам въпрос. Ще говоря на шведски. Искам да попитам за изселването на млади хора, непълнолетни към Афганистан. Афганистанското правителство ясно заяви, че страната не е сигурна, не може там да се изпращат обратно момчета и момичета. Става дума за момичета, които са избягали от Афганистан и са извървяли дългия път до Швеция. Много често тези момичета, когато се връщат, се разглеждат като леки момичета. А, могат да ги убият с камъни в Афганистан. А, момчетата пък, когато се връщат в Афганистан, стават обекти на насилие, е, понякога трябва да танцуват облечени в женски дрехи и какво ли още не. Е, много афганистански момчета и момичета пристигат в Швеция, стремежа е да се върнат обратно. Какво да направим ние с случващото се? Благодаря ви, благодаря на всички колеги за техните изказвания. Преди да дам думата на господин Мортио, искам да кажа, че съм съгласен с госпожа Саргентини че трябва да изградим една структура, в която да има подотчетност и трябва да има структуриран диалог. Вие тук да идвате, да правите изложение, да отговаряте на нашите въпроси, но е ясно от изказванията на депутатите, че дори тази седмица а, говорим за Афганистан, за е, Сомалия, за други държави, но това няма да бъде само днес. Това често ще случва в нашата комисия, защото има призив нашата парламентарна комисия да засили подотчетността и от страна на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност, особено що се отнася до тези конкретни проблемни държави. Искаме да създадем една постоянна структура за подотчетност. Не искаме нашите правомощия да се загърбват или да се заобикалят и разбира се, винаги получавам отговор на нашите въпроси, но мисля, че беше много правилно казаното от госпожа Саргентини и други колеги, че трябва по-постоянно да се работи по тази тематика. Колеги, ще имаме и последващо заседание, най-вероятно през ноември. Така че заповядайте, господин Мордио. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви за проявения интерес. Преди всичко, моля да ме извините, защото исках да използвам максимално времето си, за да ви дам максимална информация за реадмисията, за връщането, за всичките споразумения, официални и неформалните споразумения но може би този мой стремеж да дам колкото се може повече информация и за това съм създал, може би, погрешно впечатление. Никога не сме връщали лица, търсещи обежище, без те да са преминали през цялата процедура за даване обежище. Ние разбираме, че хората, които идват в Европа, които са уязвими, става дума за хора, които са преминали през пълноценна процедура за давна обежище и резултат тази процедура е бил отрицателен и съответствие с законодателство. Те се връщат в родните си места. Много е важно да не се забравя за това. Да, разбира се, много е важно да има обща европейска система за обежището. В Европейската комисия сме абсолютно съгласни с това. Ние работим неуморно, за да можем да решим този проблем, който и това решение да гарантира истински механизъм за солидарност в Европейския съюз, солидарност с, за Гърция и Италия най-вече, които поемат огромно несъразмерно време на плещите си. Просто иска да подчертая, че аз не се спрях на някои от предварителните условия за връщането, не защото това не е важно. Аз мятам, че това е от принципно значение и ние сме горди да бъдем част от този процес. Европейския съюз, разбира се, е горда да действа законосъобразно. Искам да ви помоля за извинение за това, че писмото е било изпратено през юни. Исках да обясня, че първоначално нашата среща трябваше да състои на 7 юли, но тогава комисията Либе реши да отложи тази точка от дневния ред поради други ангажименти искам да кажа, че има много данни, публикувани от Европейската комисия в източници, които са обществено достояние, например данни на Евростат. Но аз исках да ви запозная не само с проценти, но и с конкретни числа. И постепенно, както ще задълбочаваме нашата работа, нашето сътрудничество, ние, разбира се, ще изслушваме и ще прилагаме с удоволствие конструктивните предложения. Много такива предложения чухме днес. И разбира се, ви предоставяме и конкретни числа, не само проценти. И искам да кажа, че и комисар Аврамополос, и господин Рют, и самия аз винаги могат да ви предоставят информация за отделни страни, за официалните споразумения, за неформалните договорености. Разбира се, винаги сме на разположение, винаги сме готови да споделим с вас всяка информация, с която разполагаме. Сега по по-конкретните въпроси. Госпожа Гомес, мисля си, че беше първа и Искам да ви помоля за извинение, ако неправилно произнасям вашите имена. Миналата седмица ми беше оперирано окото и все още не съм възстановила цяло зрението си. Да, наистина Алжир и Марокко представляват проблем за нас и имаме всъщност клауза за връщане на гражданите на трети държави, Алжир и Марокко, най-вече виждат проблем в това. Искам да кажа, че двустранното споразумение между Испания и Марокко работи много добре. Но наистина яблокът на раздора е точно връщането на граждани на трети държави. И в момента финализираме споразумение за връщането на гражданите на тези държави, но основният проблем е с гражданите на трети държави и тяхното връщане. Не съм съгласен с това, че няма резултати от целевия фонд за Африка и аз не съм казвал нищо подобно. Аз казах само, че уредбата за нашето сътрудничество с държавите на происхода, а не държавите на транзита, не е нещо, по което сме постигнали достатъчно конкретни резултати по реадмисията и връщането. Що се отнася до централния средиземноморски маршрут, искам тук да съм абсолютно ясен. Нито Европейския съюз, нито държавите членки не връщат хора в Либия. И що се отнася до общата картина, искам да ви предоставя някои статистически данни наблюдавам през юли-август намаляване на броя на хората по много причини. Може би на друг етап ще говоря за подробностите, но през август тази година броя на пристигащите беше 3900. Предната година през август имаше 22 000 пристигащи лица. Що се отнася до основните държави, от които идват хората, в първата петорка през 2017 година бяха граждани на Нигерия, след това Гвинея, след това Бангладеш, но това число значително маля през последните седмици, защото спряха да се издават визите при пристигане в Европейския съюз, след това Кот Дивуар и на пето място е Мали. Що се отнася до нашата дейност, ние предлагаме и осигуряваме достатъчно финансиране на четири проекта в е, Ливия. Същото го правят и различни организации на ООН, като УНИЦЕ, Върховния комисариат по беженците, Международната организация по миграцията, но това, което ние правим, го правим в много сложни условия и целта е да гарантираме това, че качеството на тези ужасяващи центрове да се подобри. Самият аз много активно работя по това да се предложи на хората, които не са получили статус на беженци в Европейския съюз, да се върнат в своите държави и да бъдат върнати също така и от Либия в своите държави. По това работи много интензивно международната организация по миграцията. Имаше среща с вътрешния министр на Либия и кметовете в Либия и ние поставихме много ясно проблема, че искаме да видим много бързо подобряване на ситуацията в лагерите за лица, търсещи обежище и че искаме да се гарантира достъп на представители на Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците и Международната организация на по миграцията. Също така в момента се ангажират и държавите членки също с значителни суми, например, за да се гарантира е, разселването, преселването, извинете, на 40 000 души от Нигера, е, от други държави, но също така и от Етиопия. Така че хората които имат нужда от защита, могат да стигнат до Европа без да плащат на контрабандисти на хора, без да излагат на риска живота си. Искаме да предложим законни начини но не си хора, които наистина имат нужда от защита, от закрила. Но също така тук имам предвид, че ще има и определен брой економически мигранти, чието умения са необходими в Европейския съюз. Така че ние не разглеждаме миграцията като заплаха. Имаше редица въпроси, свързани с Етиопия. Мисля си, че госпожа Вержен зададе също въпрос за тази държава. Отново ще кажа, зачитането на човешките права и основни свободи е също така сред приоритетите и в диалога ни с Етиопия. И миграцията е само допълващ елемент заедно с, службата на госпожа Мокелини наблюдаваме сложната ситуация, която се оформя напоследък в Етиопия. Наблюдаваме, че се влушава ситуацията, обявено извънредно положение. Всички тези аспекти се отразяват по задълбочен и подробен начин при процедурите за обежище, извършвани от държавите членки подпомагани от Европейската служба за подпомагане на убежището. И тази служба в момента работи по предоставяне на по-хармонизирани служби, така че тези данни да се предоставят на съответните служби за убежище на държавите членки. Разбира се, има много повече дейност, която трябва да се извърши от държавите членки, за да може да има повече съгласуваност с тяхната дейност. По въпроса за принципа на недопускане на връщане, това е основен принцип не връща на лицата, които могат да бъдат преследвани. Никой не може да бъде върнат, ако има заплаха за живота или за здравето му в съответната държава. Нееднократно беше поставен въпроса за наблюдението и отново откровенно ще ви кажа, това не винаги е лесно, защото някои от лицата, които са се върнали, искат да бъдат наблюдавани. Но това, което в момента правим с Международната организация по миграцията е, че в момента реализираме няколко пилотни проекта, например, един от тях е в Афганистан. Ние следим, наблюдаваме внимателно какво точно се случва. Смятам, че има един важен инструмент за по-добро наблюдение. И това когато връщането се придружава от пакет за реинтеграция, пакет мерки за реинтеграцията, защото това позволява по-трайна основа за наблюдението за това, на това как се предоставя този пакет мерки за реинтеграция по въпроса за отблъскването на чеченски граждани от Полша към Беларуса, честно казано, не знам за това, но може би госпожа Жули, която постави този въпрос, ще ми предостави повече информация. По въпроса за това какво можем да направим за сирийските граждани, които евентуално могат да бъдат върнати в Турция, не бих искал да правя догадки защото още не знаем какво ще бъде решението на съда в Гърция. Но като цяло казано това показва как се изпълнява декларацията между Европейския съюз и Турция при пълно спазване на международното законодателство, включително Женевската конвенция, защото лицата така или иначе ще са предмет на един пълен процес, пълна процедура за убежище. И искам да кажа, че става дума за сравнително ниски числа. Мисля се, че 1800 души и доколкото аз знам, нито едно лице, което е потърсило убежище, не е било върнато в Турция. Турция е поела ангажимент за сирийските граждани и условията в Турция, свързани с предоставяне на жилище, здравеопазване, образование и това всичко, всички тези ангажименти на Турция, ни убеждават, че можем да смятаме Турция за сигурна трета държава. И що се отнася до подкрепата за съоръженията за бежанци не е подкрепа, не е с финанси, които отиват и които се насочват към турското правителство. Това е нещо, което е насочено към бежанците от Сирия в Турция и разбира се, условията, които в Турция създават за сирийските граждани – разбира се, ще определят мащаба на връщането. Господин Хала, вие зададохте въпрос за Сомалия. Не, нямаме обсъждане с Сомалия. Госпожа Киенги, отново ще кажа, че убеден съм, че зачитането на основните права, правата на личността е от ключово значение и връщането се извършва и трябва да се извършва само в края на процедурата. Не, няма връщане в Либия. В момента няма такива връщания. И разбира, съгласен съм с вас, че трябва да има солидарност. По-рано председателя на комисията изпрати писмо точно по този въпрос. По въпроса за непълнолетните и малолетните лица, въпросът тук е много сложен. Връщането на непълнолетни и малолетни лица, разбира се, се подчинява на законодателството на отделните държави членки и уязвимостта на такива лица винаги се отчита при процедурата, преди да се вземе решението за връщане. Но това далеч не задължително означава, че никога не се връщат непълнолетни малолетни лица в държавата на происхода, но в конкретния случай, за който вие говорите за млади момичета в Афганистан, доколкото знам, млади непридружени момичета от Афганистан не се връщат, не биват връщани в Афганистан. Надявам се, че тази информация ви е била полезна. Моля да ме извините, ако не съм отговорил на вашите въпроси на 100%, но винаги с радост ще отговоря на тях, било в двустранен ред, било по друг начин. Благодаря, господин Мордио. Уважаеми колеги, по този въпрос можем да говорим безкрайно. Няма съмнение, че господин Мордио със желание идва при нас и ще идва, ако го каним. Благодарим му за това. Ние искаме да има отчетност за всичко, което се прави по този въпрос. Знам, че се повтарям, Искам да кажа, че ще работим по-активно. Искаме да имаме среща през ноември не само с комисията, но и с представители на службата за външна дейност. Искаме да получим конкретна информация за съответните държави, но и въобще за цялостния подход. Аз ще повдигна този въпрос на срещата с Могерини едната седмица. Искам да благодаря на Саймън Мордио и на неговия екип за подробните отговори на всички въпроси. Ценя високо това, че бяхте толкова активни, уважаеми колеги. Ще отидем в Тунис съвсем скоро. Тази тема е изключително важна. Още веднъж казвам благодаря на всички. Ще се върнем към този въпрос съвсем скоро. И така, малко закъсняхме. Извинявам се на нашия гост. Започваме с точка 10. Тя се нарича Борба срещу афрофобията. Едно кратко представене от моя страна. Тъмнокожите стават свидетели на расизъм и дискриминация в целия Европейски съюз. Е, това е жалко очевидно. Ще говорим по въпроса за афрофобията, защото Европейската мрежа срещу расизма или ЕНАР е изготвила доклад по темата. Каран Тейлър е член на управителния съвет на мрежата ЕНАР. ЕНАР извърши много работа по темата. Между другото, тази организация набляга и на многообразието в рамките на нея самата. Много от нас познават мрежата Енар, познават нейната работа. Добре дошла, Каран, ти ще говориш по този толкова важен въпрос. Давам ти не повече от 10 минути и след това ще чуем колегите с техните въпроси. Благодаря. Благодаря, господин председател уважаеми евродепутати, уважаеми госпожи и господа. Аз съм член на управителния съвет на ЕНАР. Това е Европейската мрежа срещу расизма. Радвам се, че вашата комисия отдели време за тази конкретна точка. Става дума за афрофобията. Засилените случаи на расизъм срещу хората с африкански происход. Това е първия официален дебат във вашата комисия, посветен на афрофобията. Имаше няколко събития, организирани от Тенър и от Арде, една друга организация, посветени на афрофобията. Тези събития се проведоха в рамките на вашата комисия. Естествено, 10 минути не са достатъчни, за да представя нашите действия и заключения. Искам да ви призова да продължите с организацията на събития по темата. Посочвайте с пръст проблема и говорете за него и пред Европейската комисия. Какво представлява мрежата ЕНАР? Това е мрежа, в която работят неправителствени организации. Тя работи за действия в цялата европейска общност, занимава се с расизма, Изготвили сме една книга, посветена на хората с африкански происход и тъмнокожите европейци. Имаме и доклад по афрофобията в Европейския съюз. Той беше споменат току-що. Искаме да се противопоставим на отсъствието на действия, за което се изтъква като причина отсъствието на данни и информация. Информация има достатъчно, може да я видите на нашата веб страница. Афрофобията е форма на расизъм, която се основава на исторически отрицателни стереотипи, свързани с хората от африкански происход. Става дума за расизъм, насочен срещу хората, които имат тъмен цвят на кожата. Тук няма нищо общо с исламофобията, например. Този вид расизъм е свързан с колониалната политика, с трансатлантическата търговия на роби. Това беше признато от комисаря в областта на човешките права. Няма достатъчно данни в Европейския съюз. Оценява се, че има около 15 милиона души от африкански происход е, в Европа. Тези хора, тъмнокожите европейци, са една от най-бързо растящите групи население в Европейския съюз. В някои държави, балтийските, например, има много малък процент такива хора. В Холандия, например, процента е 5,4. Някои а, са европейски граждани, други са от мигрантските общности. В някои случаи семействата на тези хора са в Европа в продължение на столетия. Тези хора а, са потрапевши и, за съжаление, срещу тях се извършват тежки престъпления. Една агенция показа неотдавна, че 33% от африканците, дошли отвъд Сахара в Европа, са станали обект на престъпление поне веднъж в последните 12 месеца преди въпроса. Например, афрошведите са най-изложени на престъпления от омраза. 24% увеличението при тях от 2008 година насам. През 2015 година един човек уби с нож трима души в а, едно училище в град Тролхетън в Швеция. Етническото профилиране също е дългосрочен проблем. В Париж едно проучване на една институция показа, че хората, които са тъмнокожи, са спирани от полицията средно 6 пъти повече, отколкото хората с бяла кожа. В Великобритания цифрите не са много различни. В Германия отричането на факта, че има профилиране по расов признак на чернокожите – води до там, че не се издирват извършителите на престъпления срещу хора с тъмен цвят на кожата. Има данни за това, че популацията в затворите до голяма степен е тъмнокожа. Много хора в затворите загиват, те са обект на сериозно насилие и в крайна сметка често се стига до тяхната смърт. Има случаи от Русия, от Франция. В Германия едно разследване срещу смъртен случай на тъмнокош от 90-те години най-накрая ще започне, най-накрая ще има разследване. Не са много тъмнокожите политици в Европа. За тях расизма и дискриминацията също са част от е, ежедневието. Има красноречиви примери от е, живота на депутата госпожа Киенге. Много често хората с тъмен цвят на кожата са едни от най-дискриминираните, що се отнася до възможности за заетост и така нататък когато говорим за заетостта, има мерки на хартия в Европа, но в действителност дискриминацията все още е много голяма и много тревожеща. Има стереотипи срещу тъмнокожите, които датират още от времето на колониализма. Такива стереотипи има почти или във всяка европейска държава. В Холандия, например, все още се използва традицията на така наречения черен пит, когато се празнува празника на Свети Николай. Подобни случаи има и на други места. Много често ставаме свидетели на дискурс, по силата на който се демонизират е, цели групи от населението. Те се определят, например, като економически мигранти, а не като хора, търсещи закрила. Много често имаме информация и за загиващи тъмнокожи в Средиземно море. Хора, които са мигранти. Европейския съюз по силата на международното право има задължението да гарантира, че тъмнокожите не се подлагат на дискриминация и че са обект на равнопоставено третиране. Преди няколко години се призова за спазване на задължението да има включване на тъмнокожите в всички инициативи на нашите общества. Въпреки това, дискриминацията продължава. И ето защо всички проблеми трябва да бъдат посочени с пръст. Проблемите са много и се надяваме, че в бъдеще ще има изслушване по темата афрофобия. Нашата организация ЕНАР призовава за четири стъпки – на първо място, вашата комисия би трябвало да приеме резолюция, посветена на борбата с афрофобията в Европейския съюз. На второ място, европейските институции трябва да отбележат едно десетилетие на хората с африкански происход. Те трябва да участват в събитие посветено на хората с африкански происход в Женева. На трето място европейските институции трябва да се борят с афрофобията, точно както се борят с антисемитизма и ислямофобията, например. И на четвърто място Европейската комисия трябва да приеме рамка, по силата на която да окоръжи държавите членки да събират повече данни възоснова на самоопределението на своето население. В заключение искам да кажа, че трябва да се борим срещу всички форми на расизъм заедно. Независимо дали става дума за антисемитизъм, ислямофобия, афрофобия или нещо друго. Всички форми на расизъм засягат всички нас. Трябва да се справим с тях. Има една много важна разлика историческите проблеми на другите общности, които са обект на дискриминация, се признават. При хората с тъмен цвят на кожата това не е така. Би трябвало със същата страст да се борим и срещу афрофобията. В Европа често ставаме свидетели на обиди, насилие и даже убийства на африканци или хора с тъмен цвят на кожата. Всичко това се случва посред бял ден по улиците, просто защото хората са тъмнокожи. В Европа има голяма степен на отричането на расистски прояви срещу а, тъмнокожите. Така приключвам и ви благодаря за вниманието. Благодаря за тази отлична презентация, казва председателя. Отбелязваме си вашите предложения за действия, които са много важни. Много мразя да ви ограничавам в изказването. Искам да ви кажа, че имаме превод само до 12.40. Мисля, че съм отекчителен след една такава презентация. Благодаря на преводачите за това, че са толкова търпеливи. Дайте ни време до 12.40. Колеги, моля ви да сте пределно кратки. Някои колеги искат да се изкажат. Започваме с Малин Бьорк. Благодаря. И искам да благодаря госпожа Тейлор за това, че се среща с нас и представя своята дейност за борба с афрофобията. Аз съм работила с вас и искам да кажа, че нивото на омраза и заплахи, когато заедно организирахме семинар по афрофобията и културното представителство, включително и във връзка с, с Нидерландия и практиката за образяване на Черен Петър по коледа, беше нещо изключително. Трябваше да се гарантира охрана в залата в парламента, когато провеждахме това заседание. Ние в Европейския парламент вече предприемаме допълнителни стъпки в тази насока и Афрофобията, разбира се, е конкретна форма на расизъм, но за да се борим срещу различни форми на расизма, ние трябва да осъзнаем нашата история и това въжи за исламофобията, антисемитизма, антиромските настроения. Ние трябва да работим по това, но трябва да работим и по афрофобия, така че благодаря ви за това, че оглавихте тази борба. Ние имаме колониално минало, трябва да се признае това, което се е случвало, включително и търговията с роби. И трябва да помислим какви са последиците от всичко това за днешния ни ден, когато говорим и за миграцията. Благодаря ви и благодаря ви за това, че споменахте шведските ме колеги. Наистина има много сериозни проблеми. Образованието, жилищното настояване и много други. Но разбира се, не започвам от нулата. Има знания, има информация. И това, разбира се, дължи също така и на вашата мрежа. Ние в левия, в лявата част от политическия спектър се надяваме, че и другите групи ще се присъединят към нас, за да можем да набележим последващите стъпки. Това, което е положително е, че тъй като става дума за дискриминация, не просто за нерационални страхове, става дума за насилие срещу чернокожите хора. Това означава, че можем и трябва да предприемем всичко, което е необходимо, за да се спре това явление. Благодаря ви за последващата бъдещата ни работа. Госпожа Пост, заповядайте. Благодаря, господин председател. Преди много време, в началото на 2000-та година, за... уснах, че имаше една конференция, която беше организирана от ЕНАР. Същевременно имахме конференция за ромите, т.е. това бяха съвсем подобни конференции. Разбира се, аз подкрепям прекрасната, прекрасната работа, която се извършва. И разбира се, е важно да се борим срещу всички прояви, всички видове расизъм и дискриминация. Трябва да се разлучим върху това какво е расизъм, как той работи, как той функционира, как да го направим, видим, да видим кои са лицата, които стоят в основата на това. Искам да споделим опит, когато става дума за ромите. Знаете, че имаме уредба, която предвижда национални стратегии за ромите. Мисля ли си, че Европейската комисия трябва също така това да направи, що се отнася до лицата с африкански происход в Европа? И тук, разбира се, вашата мрежа ще бъде много важна и разбира се, ние парламентарната комисия Либе трябва да споделяме тази дейност и да подкрепяме. И трябва да окажем сериозен натиск върху Европейската комисия да подкрепи тази кауза, която аз лично подкрепям категорично. Не знам, но това, което искам да кажа, не мисля, че е добре да има координатор, защото става дума за един човек само. Нека да поискаме комисия да разкрие един отдел, както има отдел, който се занимава с проблемите на ромите. Защото расизма в тази сфера обхваща абсолютно всички нива от политическото ниво, най-високо политическо ниво до на обикновените хора. Така че искам да ви призова, искайте повече. И на ми мисля си, че вие говорихте за ролята на Сесил Киенге. И тя продължава да работи в Европейския парламент и преди това в Италия много е работила по борбата срещу расизма. Заповядайте, Сесил. Е, Клода. Е, Благодаря, Клод. Искам да благодаря на нашия гост. Това беше много информативна презентация. За първи път в нашата комисия става дума за аврофобия, но това е феномен, който е широко разпространен и познат. Става дума за афроевропейци, които всеки ден са изложени на различни форми на расизъм. Е, Именно когато става дума за публични постове, които са публично видими, тогава тези лица попадат в центъра на общественото внимание и всъщност осъзнават какво наистина се случват с тях. Има различни форми на дискриминация, както беше посочено. Има етническо профилиране, има дискриминация на работното място, има престъпления, продиктувани от омраза, статистиките показват ясно всичко това и данните в тази връзка наистина говорят много. Нека сега да кажа няколко думи за миграцията. През последните години миграцията се увеличи. Ние знаем, че имаше терористични удари, обаче винаги сме били свидетели и на различна дискриминация, дискриминация в различни форми на база предразсъдъци. Твърди се, че лица с африкански происход са отговорни за определени видове престъпления. Никакви санкции не се предвиждат за такива изявления. В Италия, например, беше публикуван манифест, който беше ясен призив към насилие. Една бяла жена бива изнасилена от чернокож и се посочва, че тя трябва да бъде защитена от е, пришълците. Това може да бъде твоята сестра, майка и така нататък. Това е манифест от времето на фашизма. Аз протестирах срещу него, но до сега не сме постигнали резултат, така че трябва да предприемем ясни действия. Съгласно ООН, ние живеем в десетилетието на тъмнокожите хора и смятам, че трябва да се погрижим да се вземат и правни мерки. И накрая бих искала да отправя съвет към всички държави. Те трябва да заемат проактивна позиция по отношение на афрофобията. Смятам също, че парламентът и в частност нашата комисия трябва да действа активно. Надявам се, че това ще бъде само изходна точка към една нова фаза, към приемане на резолюция срещу афрофабията. Искам да благодаря и на колегите, които взеха думата преди мен. Благодаря. Благодаря, Сесил. И благодаря за цялата дейност, която извършвате в тази сфера. Благодаря и на преводачите, любезно казва председателя, за тяхното търпение. Да, разбира се, няма да изчерпим целият въпрос, който се е натрупал за тези векове от дискриминация. Но нека да говорим за следното. Борбата срещу дискриминацията е правомощията и на много други парламентарни комисии, например за етоста. Но това, което искаме да си направим като извод нещо, по което продължим да работим – е свързано и с идеите, които вие споделяхте и ви говорихте за това, че трябва да се борим срещу дискриминация, трябва да има законодателство и вашите идеи, може би последващите ви идеи за това какво повече може да направи нашата комисия, ще бъде нещо много добро. Вторият въпрос е за представителството на хора с различен происход, тук искам да кажа, че тук няма нито един представител, например, на хората с афрокарибски или африкански происход тук в парламента. И разбира се, в държавите членки това е нещо сложно, но в институциите ние трябва да направим нещо. Няма никакво проследяване на етническия състав, нищо. И трябва наистина да подновим тази кампания. Ние се опитахме да направим нещо подобно в миналото, но изцяло се провалихме. Дори ситуацията стана по-зле. Има също така директива за расовото равенство, но тя остава само на хартия. Така че трябва да подновим нашата кампания. Разбира се, не очаквам да отговаряте на всички въпроси, ние всички сме на ваша страна, но наистина трябва да започнем наново да работим и много задълбочено по тази кампания. Благодаря на колегите, които са останали тук. Благодаря ви, че не напуснахте. Може би само накратко трябва да кажа, че сме съгласни с всичко, което вие казахте и трябва наистина да поновим нашата кампания. Затова и сложихме тази точка в дневния ред. Може би вие ще кажете няколко заключителни думи. Да, благодаря ви. Разбира се, абсолютно съм съгласна с, с всичко, което вие казахте. Може би не съвсем с всичко и ще се върна към това като започнем с етническите малцинства и междукултурната откритост на институциите. Мисля, че парламента трябва наистина да се заеме с този въпрос. Това може да бъде инициатива на вашата парламентарна комисия и ние от една също можем да допринесем. Например, ако разгледате пример на Германия, където имаме в няколко институции мерки за това да се проследява какво е многообразието в институциите, какво е етническо представителство. Това може да бъде полезно. Това е първия въпрос. Второ, смятам, че човек, който ще отговаря тук в парламента за тази тематика, може да бъде човекът, който ще хвърли мостове към гражданското общество. Смятам, че е важно да има един човек, към когото да можем да се обърнем, защото до сега сме говорили с различни депутати в Европейския парламент, с различни хора в Европейската комисия и всичко много се удължава, защото няма един човек, който отговаря за това да постави въпроса и решаването на проблема с афрофобията в Европейския съюз и тук в парламента. Благодаря се сил за това, че подчертахте това, което в момента се случва в Италия. Наистина много е обезпокоително това. Аз мога да дам подобни Случай, като пример в Германия в момента, когато се води предизборна кампания за изборите през на 24 септември. Ние също така имаме един чернокош кандидат за депутата и расистските нападки са наистина плашещи и отвратителни, също толкова, както и това, което се случва в Италия, така че в този случай бих препоръчала Европейския парламент, тази парламентарна комисия внимателно да проследи какво се случва в държавите членки, защото много често хората се чувстват самотни. Те не усещат подкрепа от националните правителства, не усещат подкрепата на европейските институции, така че наблюдението, извършвано от вас, може да бъде полезно. Дали не съм забравила нещо? И мисля си, че с всичко останало съм съгласна и до тук мога да спра. Надяваме се, че ще можем да направим тази част на нашия дневен ред нещо по-често. Наистина борбата срещу дискриминацията, расизма е нещо много важно и трябва наистина да бъде в центъра на нашето внимание този въпрос. Благодаря ви, колеги. Наистина вие направихте много важни, прекрасни изказвания и ще работим и по това, разбира се, конкретно. Благодаря и на Европейската мрежа за борба срещу расизма. Благодаря и на преводачите, любезно каза председателя. Ще продължим нашата работа, нашите контакти. Особено важни са у нези моменти, на които се спряхте и ще разпространим и текст на вашето изказване и ще обсъдим вашето предложение за заседанието на координатори. Благодаря ви, колеги. Ще подновим работа в 3 часа след обед.